Така че започваме заседанието. Искам да приветствам с добре дошъл комисарият Хоган, на всички представители на Европейската комисия и на гостите ни също добре дошли. Днес сме поканили госпожа Шнайер от Нидерландия. Вие идвате в подходящ момент, тъй като ще изслушате презентация на комисаря Хоган, посветена на зелената архитектура и стратегическите планове за общата сълскостопанска политика. Това е много широка тема. Ще засегнем и въпроси, свързани с втория стълб, какво е задължително, какви са еко-програмите, как да се избегне двойното финансиране. Днешното ни заседание се провежда по инициатива на комисаря. И ние се радваме, че вие сте тук, за да представите своето виждане пред Европейския парламент и пред нашата парламентарна комисия. Ние имаме много гости, както обикновено на заседанието ни. Е. И така давам веднага думата на комисаря. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин комисар, дами и господа, уважаеми дами и господа. Радвам се, че имам възможност да, да говоря пред вашата комисия за напредъка, постигната по предложението за ОСП след 2020 година и най-вече по отношение на ефекта от тази политика за околната среда. Миналата седмица мнозина чуха, че 12 000 души демонстрираха пред нашата сграда относно това какво да бъде устойчивото или неустойчиво производство на храни, така както беше публикувано в един известен една известна публикация. Така че обществото очаква повече устойчивост на земеделието, включително за околната среда. Службите ни показват, че това е желанието на хората и ние очакваме, че ОСП ще направи всичко това възможно. Освен това, не бива да забравяме и контекста, в който се намираме. Многогодишната финансова рамка, по която продължават да напредват преговорите, но когато говорим за устойчивост, тук трябва твърдо да защитим бюджета на ОСП. Предложението на Европейската комисия променя нещата, за да се гарантира по-добра изпълняемост, повече резултати в програмата за устойчивост на околната среда. Моите служби изготвиха нов документ, той беше раздаден днес и изяснява доста от въпросите, които бяха повдигнати и те са отразени в някои от измененията, които са внесели те показват как ОСП може да допринесе до ползи, как може да бъде опростена. Има също повече детайли от тези, които вече са публикувани. Този документ вече е разпространен, така че аз няма да навлизам в толкова големи детайли. Просто ще акцентирам върху някои аспекти. Най-напред искам да напомня какви са предизвикателствата пред нас. Това са климатичните изменения, както смягчаването, така и адаптирането, качеството на и количеството на водите, водите, почвите, биоразнообразието, ландшафта. Това е огромно предизвикателство за основната ни цел да гарантираме продоволствена сигурност за гражданите и възможност фермерите да изкарват прехраната си в бъдеще като имаме предвид е, влушаването на състоянието е, на природните ресурси, адаптирането към климатичните промени е не само екологичен проблем, а се отнася пряко до селското стопанство и капацитета е, му да гарантира потенциала на Европейския съюз за производство на храни. Тук виждате упростен вариант на, на три от основните цели, които комисията предлага. Разбира се, продължават дискусии по формулировките и детайлите, но принципите и насоките според мен са правилни. Бъдещата ОСП трябва да обълни внимание на климатичните промени, природните ресурси, биологичното разнообразие и ландшафта и да се гарантира жизнеспособността на фермите и жизнеспособността на фермерите. Ние обръщаме внимание на всичко това при постигането на предък. Разбира се, могат да се подобрят много неща при изпълнението на тези цели. Тази диаграма показва как ОСП ще работи по изпълнението на тези цели за подобряване на състоянието на околната среда и климата. Не става дума само за модела, но и за законодателството, което вече е прието също инструментите по ОСП, използването на възможностите на цифровизацията. Що се отнася до подхода базиран на резултати, това за нас е тема сама по себе си, която заслужава пълно отделно обсъждане. Но искам да подчертая тук, че е важно, че при новия модел държавите членки ще адаптират приемат една широка стратегия, която обхваща и двата стълба на ОСП, въпреки че сега има фрагментиране. Освен това, това ще се базира на анализа на силните, на слабите места, на възможностите и заплахите, които имаме днес. Освен това, целите, които се предлагат, вече са в ход на изпълнение. Освен това е важно какво ще направят държавите членки чрез ОСП, а не да се речита на външни фактори. Така че нека да подчертая на този етап, че ние очакваме отговорни цели, които да се поставят от държавите членки. Това е от тяхна отговорност, но комисията ще направи оценка на предложенията на държавите членки. Аз чувам, че е, има хора, които искат повече гъвкавост за фермерите. Добър пример това отношение са дискусиите по Омнибус. Сегашната система, въпреки че има слабости, е добър компромис. Затова трябва да дадем повече гъвкавост на фермерите. И именно това сме внесли като предложение. ОСП е свързано с законодателството в областта на околната среда. Това, тази връзка е по-ясна, така ще се гарантира повече ефикасност и съгласуваност на политиките, така че бъдещето на фермерството да е гарантирано. Държавите членки трябва да приемат стратегически планове, също ще се направи анализ на законодателството, като директивата за водите и други. Освен това, държавите членки трябва в писмен вид да представят какъв ще бъде приноса на селското стопанство по изпълнението на тези законодателни актове. Т.е. прилагаме един по-интегриран подход. Относно условията, това е много важна тема. Наясно съм, че някои от предложенията на комисията отиват твърде далече, що се отнася до околната среда. Други сме считат, че това, което предлагаме, не е достатъчно, т.е. трябва да се постигне равновесие. Условията ще бъдат в основата на това какво ще направи ОСП за постигане на целите в областта на околната среда. Трябва да стъпим на здрава основа, но също трябва да сме разумни, всичко трябва да е управляемо. Новото съдържание, което се предлага, мисля, че постига нужния баланс. Например, за торфищата и мочурищата те трябва да бъдат защитени, тъй като поглъщат въглероден двокис. Също директивата за устойчивото управление на пестицидите също може да се използва като част от условията. Също инструмент за устойчивост на фермите за хранителни веста. Така че тези ставки да се използват по-добре, без да се налагат прекалено тежки изисквания към фермерите в областите, където предлагаме да се а, адаптира това, което се прави в областта на екомерките, например да се премини от диверсификация на културите, което е голям въпрос в Обединеното кралство, към по-екологосъобразното оборот на културите. Това е също чак от условието. Така държавите членки ще имат повече гъвкавост да предлагат изискванията по начин, който е подходящ за съответните ситуации, в които се намират фермите. Имаме доста прескриптивни изисквания за екомерки. Държавите членки обаче ще разработят свой подход на базата на доказателствата, на базата на един последователен план – ще бъдат ангажирани повече фермери и повече области, за да бъдат изпълнени предизвикателствата пред нас. Комисията ще направи оценка на всички тези планове. Така ще има повече съпоставимост, повече прозрачност между държавите членки. Освен това ще се запази равнопоставеността. Силно вярвам, че това предложение за условност е пропорционално и балансирано, що се отнася до целите, които сме заложили. Има различни елементи от ОСП, които ще бъдат основани на тези изисквания. Едно от тях са екосхемите. Това е съвършено нов въпрос в инструментариума за околната среда в рамките на ОСП. Някои от средствата ще идват по стълб 2. Вие сте получили документ, където може да видите какви са разликите, но искам да подчертая три неща. Първо, те са изцяло финансиране по стълпе 1. т.е. ще има нулево съфинансиране от държавите членки. Второ, ще работят чрез не чрез многогодишни ангажименти, а от година на година така че ще може да се тестват от година за година, без да стигаме до загуба на доходи, без да има сериозно обвързане за дълъг период напред. Държавите членки ще имат също гъвкавост по формата на плащанията. Могат да се прилагат стимули за фермерите, за да променят методите си на производство, да прилагат еко схеми или да действат в рамките на зелената котия на СТО. Мисля, че екосхемите могат да променят много неща в значителна част от Европейския съюз. Те трябва да доведат до увеличаване на площите, които ще бъдат обхванати от тези екологични мерки. И се надяваме, че ще бъдат използвани по един нов начин тези инструменти в полза на околната среда. Сега пристъпвам към втория стълпа. Дебата по бъдещето на ОСП до сега показва, че е, има се обръща внимание повече върху отделни аспекти, които могат да бъдат използвани по втори стълб. Някои предлагат е, да включим значителни допълнителни подробности по правата и интервенцията от страна на ЕС. Например, какви плащания могат да бъдат е, подпомагани е, в областта на спазването на екомерките. Новия модел за изпълнение цели да постигне съответствие между реалностите в отделните държавни членки. Освен това, трябва да имаме предвид, че, че плащанията на площ не са цялата история. За да се постигне реално подобрение, трябва да има ефикасно използване на ресурсите, консултации, иновации. Фермерите и други заинтересовани страни трябва да работят съвместно само като прилагаме всички инструменти, които са на разположение, можем да постигнем резултати. Когато говорим за екосхемите, които са задължителни за държавите сленки, те ще бъдат доброволни за, държави, за фермите, ние не сме за този прескриптивен подход, който в момента се прилага по отношение на така наречените екомерки или грининг. Относно биологичното разнообразие – това е по-скоро за информация. Това е диаграма от документа, който е пред вас, така че няма да се спирам подробно на всичко. Това показва какво може да се направи от държавите членки в сферата на биоразнообразието и как гъвкавостта, която предлагаме на държавите членки, може да действа. Имаме също и друга диаграма за климатичните промени, за адаптация и смягчаване. Повечето от коментарите бяха за екологията и климата, но искам да се спре на упростяването. Аз се опитах чрез поднормативни актове да упростя политиката. Искам да подчертая, че това ще продължи и в бъдеще с ваша помощ в полза на селските стопания по-ясни, не толкова детални правила на ниво Европейския съюз ще бъдат по-подходящи за съобразяване с различните ситуации и ще позволят да бъдат изпълнявани, така че фермерите да могат да получават адекватни доходи. Аз вече подчертах, че нови видове подкрепа, екосхемите, ще позволят на фермерите да получават по-лесно нужната им подкрепа а, така ще се засили екоамбицията, заложена в политиката. Освен това, управление, контрол, а, а, санкциите ще бъдат много по-олекотени, като се използват а, сателитни изображения и други методи. Други примери за опръстяването е преминаване от а, а, раз, а, диверсификацията на културите а, към а, как, Provisions on crop definition, on the numbers of crops. Към Също ще се обърне внимание и на площите, които са обхванати. Държавите членки трябва да определят нужните критерии, като отчитат условията, които са възможни за прилагането на тази система на сеидбооборота. оборота. Всичко това, което предлагаме е голямо подобрение за фермерите и за околната среда, така че фермерите ще могат да произвеждат повече в полза на обществото, ще се спазват екомерките. Това не е подход, който да е универсален за всички, всички елементи от е, зелената архитектура, е, са важни, за да се постигне по-високо ниво на амбиция в сълскостопанската политика. Ние искаме да има синергия е, с политиките, които вече са прияти и въведени, които са задължения на държавите членки. Така че селското стопанство ще се използва в по-голяма степен за е, постигане на целите по отношение на нитратите, на водите, на също някои вредни неща, които се използват в производството, селското стопанство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към въпросите. Първи в списъка е госпожа Еранс Гарсия. Не искам да ограничавам времето на докладчиците, естествено. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за вашата презентация. Тази сутрин ще говорим за една от най-важните теми в предложението за реформата на общата селскостопанска политика. Разбира се, зелената архитектура е нещо много важно и се обръща особено внимание на нея от обществеността, както и от селските стопани. Вие казахте нещо, което е напълно вярно и което ще гарантира на всички нас бъдещето на съскоспанския сектор. Не защото е източник на работни места и защото има ефект върху опазването на околната среда, а защото всички ние искаме да има селскостопански сектор, който да произвежда при разумни разходи. Мисля, че това е духа на ОСП и това трябва да се гарантира. Тези екоцели, които Европейския съюз е, е поел в международни споразумения, трябва да съответстват на сълскостопанство, производство, което е устойчиво, както по отношение на околната среда, така и економически. Целите трябва да са обект, амбициозни, но трябва да сме отговорни и същевременно реалисти когато определяме показатели, трябва да имаме предвид, че трябва да са автентични, трябва да отчита, че стопанство не е самостоятелна, че това е още една от економическите дейности, които се упражнява от хората. Затова е важно да се отчита този фактор. Условията. Условията и това, което се изисква от селските стопани, са значителни в, в рамките на ОСП ние не можахме да предадем на обществото като цяло усилията, които вече се полагат. Нашите производители са най-отговорните в света, що се отнася до оказването на околната среда. Няма никъде другаде по-големи изисквания към тях, отколкото тук и ние не сме обяснили достатъчно на европейските потребители, когато идва един продукт с происход от Европейския съюз, колко усилия са вложени за опазване на околната среда от производителите, които не се влагат от други по света. Вчера ние прочетохме едно съобщение за, про... за проучване за това, че са намерени в внесени портокали 60 забранени в Европейския съюз съставки. За това трябва да сме отговорни, да обясним на хората, на цялото общество, усилията, които европейското производство полага. Тези засилени изисквания отиват още по-далеч от това, което сме изисквали до момента. Ние трябва все пак да имаме изисквания към селските стопани, които ги, им дават възможност да се изказват про прехраната, да не бъдат криминализирани. Освен това, трябва да се допринесе те да могат да изпълняват екоизискванията и да могат да предлагат качествена продукция на потребителите. Трябва да използваме екосхемите по първия стъп и агроекомерките. Те трябва да се допълват взаимно. Тези усилия, по които работим, аз съм доклад и другите докладчици в Сянка, цели да постигнем едно споразумение, което да благоприятства сектора и да е приемливо за всички. Но трябва да сме реалисти фондовете по ОСП, които няма да бъдат увеличени, трябва да бъдат разпределени равноправно. Като се отчитат изискванията на производителите, трябва да имат значителна част от тези средства за базисни помощи при спазване на много високи изисквания за опазване на околната среда. Те ще бъдат още по-взискателни в бъдеще и те не се изпълняват от други части на света. Така нашите производители се поставят в деликатно положение. Затова трябва да се обърне внимание на международните споразумения, които често принасят в жертва селските ни стопани. Например, аз имам предвид животновъдния сектор, отглеждането на говеда, на кози и прочие. Също се идва оборота. Какво да правим, например, с ориза? Това е, е водолюбиво растение, което няма альтернативи. Така че признато е вече, че тази култура страда значително от, и трябва да се има предвид, когато сключва международни търговски споразумения. Надявам се, че политическите групи ще се умеят да постигнат споразумение по голямата част от комисията Агри ще излезе с документ, който да е в полза на гражданите, на селските стопани и на, за околната среда. Благодаря, господин Андрио. Благодаря, господин председател. Извинявам се първо за закъснението. Не е в стила ми, но знае, че темата е много важна във всички случаи. Благодаря, че днес сте пред нас. Вашето предложение е по изключително важен въпрос и това, което прави комисията, включва всъщност три елемента. От една страна съответните условия за директно подпомагане, втория стълб и освен това така наречените екосхеми, което всъщност обхваща на първо място да включва екологията и климата. Пър, първия въпрос, който ме тревожи, какво ще стане с бюджета, това изисква допъл... да налага допълнителни изисквания. И това, което аз бих нарекал като преход, свързано с екологията, но всъщност имаща глобален характер. И, второ, е, е, припомням, е, че, че това, което чухме от комиста през октомври тази година, поне за мен не, не беше окоръжаващо предвид това, което очакваме. Така че, да, очевидно ще трябва да осигурим съответните ресурси, ресурси за а, земеделието в общността. Така че за мен това е много тревожен момент. ще можем ли да постигнем тези екологични цели? цели, свързвайки ги с земеделието и осигурявайки съответните средства сега може, знае, че може би няма да може, не можете да ми отговорите изчерпателно в момента, но мисля, че трябва да мислим по този въпрос. Иначе искам да кажа, че въпросът, който е по по-тясно свързан с земеделието, взема повод от казаното от колежката е, е, Гарсия. Е, така или иначе, когато говорим за екологията, на първо място трябва да мислим за земеделието. Те играят изключително важна, съществена, централна роля при решаването на тези проблеми. И като мислим за ОСП, ние предлагаме е, да се се възложат нови задачи на комисията във връзка с отрасловата уредба, но нека не забравяме, че промеливостта, волатилността на цените на пазара е изключително отежняваш фактор. И това предполага отражение върху приходите на фермерите. Ако те не бъдат осигурени, не можем да разчитаме на много сериозна помощ и съпричастност от тях. Така че въпроса за пазара трябва да остане на наше внимание. Освен това, не бива да забравяме и въпроса за глобалния аспект на търговската политика. Да, го, когато се обсъждат финансовите аспекти на търговията, това също трябва да влезе в пътека, защото ако не спечелим земеделците за нашата екологична кауза, няма да постигнем резултат. Така че това са три елементи, които трябва да бъдат свързани, отчитайки и земеделието, и, и екологията. Госпожа Гарсия много ясно заяви това. Госпожа Милер, първо го извинявайте, господин комисар, за закъснението. Бях е, на <clears throat> прой проява дискусионен форум по земеделски въпроси до 11 в Германия. Обсъждахме с земеделците не само новите предложения, но участваха и всички министерства в момента, като че ли има повече безпомощност, отколкото яснота защото ние ясно казваме на министерствата, че при хоризонталните изисквания ще се наложат е, много сериозни административни промени, за да осъществим новите действия с ежегодните е, доклади, хоризонтални доклади, различни показатели и така нататък. Сегашната администрация няма да се справи. Това натоварва бюрократично държавите членки. Така че за мен наистина се поставя въпроса как да опростим нещата, как да чуем от вас по-ясни неща в тази област. Проведохме редица редица експертни технически заседания с докладчици в Сянка. Обсъждахме резерви, кризисни и земеделски. Поддържаме постоянен диалог, но по конкретни въпроси не отбелязваме напредък. Ще ми се да можем да осигурим по-голяма прозрачност и по-добре да обясним на нашите е, земеделци, как ще се осъществява новата земеделска политика и как можем да упростим администрацията. Вие споменахте че ще ни представите, да очакваме документи. Ще ми се постиженията на земеделците ежедневно в областта на опазване културата на ландшафта в социален аспект и така нататък да бъдат съотнесени към тези екосхеми и условия, но се опасявам при такав, такава рязка промяна на системата, както планираме планирате в втория стълб, едва ли ще имаме възможност да очакваме от земеделците доброволни мерки. Не знам дали в дългосрочен план това ще ни помогне. Ние, либералите, винаги сме казали, че доброволния принцип трябва да превалира а, и тук трябва да се представи един списък от дейности, от които те да се избират в името на подобряване климатичните и екологичните аспекти. Моля Дайте ни информация, за да можем да работим за доразвитие на, екологич... на земеделската политика в името на нашите потребители, но не бива да пристъпваме към рязка промяна, особено за дребните земеделци. Моля за подкрепа. Благодаря. Нашия докладчик имаше време за изказване. Сега искам, между другото, да приветстваме с добре дошли гостите на госпожа Агилера. След малко ще говорим по един въпрос, който е от интерес за тях. Гостите са от района на Валенсия, представители на местното правителство. Преминаваме към останалите координатори. По две минути на човек. Първо давам думата на господин Дантан. Благодаря, господин председател, господин еврокомисар. Благодаря за вашето посещение е, е, е, Колегата Гарсия много добре формулира нещата. От името на ЕНП нека да допълня следното. Е, въпросите за климата са наистина много тревожни. Всички споделяме тази тревога, включително земеделците, които се сблъскват с тези промени в ежедневието си. Те усещат тези промени. Е, е, няма вече това изобилие насекомите и целият техен свят се променя, температурите не са същите, всичко това разкрива промените и все пак ОСП, така както е отразена в член 39 от е, договорите, гарантира и интересите и на потребителите, и на производителите но в наше време, е, във вашия и нашия мандат, ние не успяхме да осигурим задоволителни доходи на европейските земеделци. Е, е, което разкрива слабост на е, обществената ни политика и отново поражда нови противопоставения, защото за земеделците е, новите административни изисквания ще създадат затруднение. Мисля, че е, това ще възпрепятства редица млади хора да се посветят на фермерство. Гледах е, статистиките за животновътството в моята страна тревожни са цифрите за миналата 2018 година. Наистина трябва да запазим економическия аспект като първо аспект на господин Нойчел госпожа Нойчел. Благодаря и аз се извинявам за, закъсняване, за закъснението. Имах е, други задачи. Искам да заложа на една точката е, подкрепям принципите на предложението и мисля, че е вярно в първия стълб ясно да заявим, че тук залагаме на един сериозен модул. Тук благодаря за документа ви. Необходим ни е компонент в е, първия стълб екосхемите. Е, съжалявам, че са само доброволни ако така четем, има възможността да се използват слабо ми звучи. На мен ми се ще това да се заяви по-ясно и категорично. А именно, че обществените средства се предоставят за обществено полезни дейности. Екология, защита на климата, защита на видовете, защита на водата. И тези компоненти на екосхемите, вие също бяхте на Зелената седмица в Берлин, в Германия хората не знаят какво мога да направя с това и мисля, че системата ще постигне успех само ако вие ясно обясните какво може да се направи с тези компоненти, защото държавите членки трябва да развият програми. Програми в отговор на въпроса какво мога да сторя. И това ще се приема Съжалявам и в отговор на колежката от НП, 70% от първия стълб трябва да остане за преки плащания в стария стил. Това е ЕНП. Ние от социалисти и демократите искаме 50%, но яснота прецизност къде е ползата за обществото и какви са възможностите на държавите членки. Мисля, че най-големия проблем е, че тук някакси очертанията са губят. Посел Николсон. Господин Николсон. Благодаря. Не възнамерявах да участвам Предполагам обаче, че госпожа Нойхъл ме провокира във връзка с конкретните проценти. Онези, които ще се занимават с бъдещето на ОСП, ще трябва да вземат предвид този факт. И той ще трябва да се взима предвид в бъдеще. Както каза и колегата Дантан, земеделието се промени. Дори в а, моя район животновъдите вече са навън, а в миналото винаги работеха на закрито. Много хора сега като излязат навън хващат невмония. Света е свят на промени. Фермерите, знаете, работят от ранна утрин до късна вече 365 дни в годината и постоянно искаме от тях да се променят, да се адаптират. Много често всичко това струва скъпо. Разходите са големи. Аз лично, още преди време, стигнах до следното заключение. Фермерите до известна степен са объркани поради прилагането на европейските правила в държавите членки, начина по който те се прилагат. Необходимо е да се погрижим тълкуването и изпълнението да съвпадат в всички държави членки. Това е голямото предизвикателство. Благодаря госпожа Катайнен. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös... Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на комисар Хоган. Мисля, че новата ОСП би трябвало да е съобразена с местните условия. Нека да бъдем по-близко до хората – хората на място трябва да бъдат овластени. Те трябва да могат да взимат решенията, защото те са много по-запознати от комисията. Естествено, трябва да се отчетат разликите между Испания и Финландия, например. Климата е съвсем различен. От там, откъдето съм в момента, е минус 30 градуса и температурата ще остане горе-долу такава до началото на април – Знаете, че съответно ние трябва да използваме други продукти за растителна защита, други торове. Съответно сме свързани и обвързани от различни изисквания. Какво ще направи комисията по стратегическите цели? Кога ще реши, че може да се намесва в рамките на ОСП? Аз мисля, че държавите членки са в по изгодно положение да определят всичко това. Как виждате вашата роля в изпълнението на ОСП и как виждате ролята на Европейския парламент, що се отнася до прилагането на ОСП? Божа Сенра. Благодаря, господин председател. Господин комисаря, ние отново искаме да наблегнем, че е изключително важно да имаме такъв модел на производство, да обърне внимание на пазара, на цените. Мен също ме безпокоят въпросите, свързани с опазването на околната среда, но непрекъснато а, говорим за това, а всъщност вървим по друг път. В Галиция, например, имаме сериозна криза, свързана с замърсяване от индустриалното отглеждане на свине и водите са замърсени и то сериозно. Какво е решението? Решението е а, да това, което правят големите предприятия, е да заграбват нови терени с цел да ги използват като места, където да депонират отпадъците от производството на от свинепроизводството. Трябва да има цени, които да гарантират, че всички, които се занимават с животновътство, да могат да се изкарват прехраната и да има модел на производство, който да избягва подобни ситуации, които водят до екокризи, до кризи с цените и до унищожаване на селската среда и до работни места в съскостопанския отрасъл. Господин Хауслинг има думата. Благодаря. Господин комисар, нека да говорим за вашите амбициозни цели и разминаването им с действителността. Вие смятате, че държавите членки сега ще могат да решат проблемите, които не решихме в миналото в рамките на предишната ОСП. Говоря за екологичните изисквания. Вие сте наивник. Имаме поне 60 случая на процедури по нарушения само в моя район. Не проявявате реализъм. И по отношение на предложението на съвета. Вие просто раздавате пари. Ей така, всичко ще бъде доброволно. На световните пазари има свръхпроизводство, съответно има ниски цени. Вие искате да има свободна търговия, искате нашите фермери да се конкурират с фермерите от Меркосур и в същото време искате обаче и да бъдем екологосъобразни. Няма как да стане. Искате освен това да няма и социален дъмпинг, дъмпинг по отношение на цените. Онова, което предлагате, трябва да се наложи. Трябва да е задължително, а не да е доброволно, както смятате вие. Всички знаем, че когато имаме по първия стълб доброволни мерки, няма как да спрем загубата на биоразнообразие. Кризата е тук, тя е пред очите ни и трябва да се справим с нея. Вчера румънският министр каза, че околната среда е нещо важно, но трябва да има конкретни мерки. Иска се от фермерите да допринесат за 40% спестяване. Много срещи имахме между докладчиците. Има един списък с изисквания, който постоянно се разраства. Това ли е пътя, по който трябва да вървим? Искаме ли да предложим дългосрочна перспектива на фермерите? Искаме ли от тях наистина да спазват екологичното законодателство? Искаме ли и потребителите да извлекат полза от всичко това? Мисля, че би трябвало да разсъждаваме малко по-реалистично. Системата не е добра. Благодаря. Е, Европейската сметна палата отчита пълната неефективност на вашата екологична политика, е, което разби, отчита се съответните пречки, особено по отношение на екологията натиска, който се упражнява върху земеделците е голям. Не отдавна станах, излезе едно френско проучване, в което отчита, че те имат най-сериозен принос за устойчивото развитие. Все пак как това ще се отрази на ОСП? Въпросите ми. Ще отчетете ли развитието на европейското земеделие на различни нива, предлагайки диференцирани политически подходи е, с цел да се е, намали конкурентния натиск върху държавите членки и да се направи повече за екологията? Е, второ, е, какво ще се направи по отношение на търговската политика, като с оглед и на отражението върху екологията? И накрая смятате ли, че е, условията за предоставяне на помощ е, са основен компонент за зелената политика, вместо да се потърсят други стимули. Много работа ни чака, много неща са се променили. Е, и мисля, че трябва да се откажем от политика на санкции и да се потърся възможност за разкриване на по-сериозни ресурси, зачитащи на инициатива, които ще привлекат земеделците при опазването на околната среда. Благодаря. Маме... Благодаря. 20 човека са се записали за изказване. Не мога да давам по повече от две минути, тъй като и комисаря трябва да получи възможност е, да отговори. Не дейте да благодарите, ами говорете конкретно. Е... Добър ден. Искам да кажа, че днес е, обсъждаме ОСП, Надявам се, че ще има положителен ефект. Аз съм за екосхемите. Това е добра мерка. Въпросът е как ще се реализира. За... реализира. Днес е, има група селски стопани от Испания, които работят в сектора на производството на цитрусови плодове. Искаме да сегнем въпроса за реципрочността с продукти, които се внасят от трети страни, Това, което ме безпокои с тези зелени плащания е следното. Дали няма дали ще се контролира от комисията създаването на зелена бариера, бариера във вътрешния пазар, като има отделни програми за плащания за всяка отделна за всяка отделна държава членка. Така могат да бъдат създадени такива зелени бариери между държавите членки. Как ще се реагира? Благодаря, господин комисар. че Започнахте с това, че искате да дадете тласък с ОСП към екологично земеделие. Съгласна съм. Ам, да очаквате държавите членки да предоставят собствени планове на базата на анализа. Е, кой ще прави анализа? Според мен е, това се прави от държавите членки. Кой ще проверява анализите, върху които ще стъпят стратегическите планове? Ако го прави комисията, да, те ще бъдат подробни анализи. Имате ли е, капацитет за 27 държави членки да проследите тези анализи, така че на тази база да бъдат изградени стратегически планове? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос за екосхемите да, това може да бъде средство, но това е изцяло добро, доброволно и колегите също го казаха. Поне като минимум трябва да се знае колко процента от средствата ще влязат в евкосхемите и тогава след това държавите членки да решават за програмите. Но качествена проверка на анализа за стратегическите схеми и обвързаност процентно, да речем, на средствата е, за насърчаване. Господин Агния. Добър ден, аз естествено съм за по-голяма субсидиарност, дори когато се говори за изменения в климата. Е, учените ще говорят е, естествено за минималния период по Долтън. Това са едни цикли, 150 е, години продължават. Преди 150 години, например, такъв беше студът, че река Темза замръзна. Трябва да се направи нещо за тези цикли. Прав сте. Дали трябва да има генно инженерство, не знам. Аз съм човек, който се занимава с отглеждането на люцерна. Тя естествено е свързана с вредни емисии. Това няма да ви хареса. Искам да ви напомня, че и детелините също ако се отглеждат, освобождават азотни окиси и това също няма да ви хареса. Само, че когато се отглеждат подобни култури, трябва да се вземе предвид, че те са и полезни понякога, защото другите култури след тях се развиват по-добре. Какво ще стане, ако се приложат много от мерките без да има нови техники? Ще има масова безработица. Благодаря. Като погледнем последните години, и понякога се държим сякаш нищо не е станало, но колегата Хойслик е, разкритикува доброволния принцип. Аз мисля, е, че по втория стълб е, може, постигнахме до сега доста успехи държавите и региони е, в плановете за развитие на селски, селските райони предложиха разумни програми. За моя регион мога да кажа, че резултатът е, е много положителен. Има много примери <clears throat> за това как програмите в земеделието подпомагат екологията. Това, което мен ма притеснява, е през последните години изискванията за е, зелена е, еко, еко, економика се засилват и мисля, че тази двустепенна програма между агроекологични програми по първия стълб и е, втори е, по втория стълб създаваме е, допълнителни затруднения. Това ще затрудни моделите. Господин еврокомисар, вашите предложения не са на нивото на задачата. Равносметката от зелената економика е, е изключително неуспешна и за екологията, и за фермерите това. А и тук отговорността на комисията е голяма. Сега говорите за да поправим нещата, предоставяйки държавите членки в областта на екологията. Е, прага определени в първия и втория стоп, са много важни да, комисията трябва да осигури тези средства, като предвиди, че 40% от бюджета на ОСП ще бъде за екология и климат. Смятате ли, че нашите земеделци ще приемат а, да в областта на климата и екологията да има толкова много бюрокрация, плюс допълнителна бюрокрация? Какво ще струва това, без да смятаме нови новите допълнителни правила и а, ограничения на плещите на нашите зем, земеделци. А единствено ние можем да преценим това. Е, това, което се възлага на държавите членки, поражда още по-голяма правна несигурност за условията и разпределението на средствата. Е, е, за разлика от земеделците, няма да има добра, добро заплащане, а едновременно с това ще се създава все по-голяма бюрокрация и влушава нещата.

допринесем за опазване на околната среда, която аз поддържам, разбира се, но е, трябва да бъдем внимателни, защото има все по-мал, все повече млади земеделци, които се отказват, защото не постигат резултати си. Е, как ще решите този проблем за екологията и човешкия субективен фактор в е, земеделието? Мисля, че би било добре да, се, да има по-голяма сигурност да постигнем е, по-добър резултат. Господ, господин Лопен. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Благодаря за това, че днес сте тук. Представихте една програма, която е интересна за фермерите. Те обаче много се тревожат. Какво точно могат да направят те, питат се те самите, за да допринесат за една по-чиста планета. Искам да ви попитам във връзка с изискванията за новите екологични схеми. Тези изисквания ще бъдат еднакви за всички държави членки, само че подкрепата не е една и съща, а въздействието върху околната среда общо взето е, едно и също. Защо подкрепата е на толкова различни нива? Ако не постигнем пълно сближаване, няма как да говорим за допълнителна подкрепа и съответно трябва да намерим различни изисквания за тези страни, където подкрепата е по-ниска. Благодаря, здравейте всички. А, искам да, да е, поставя един въпрос. Е, искам да подкрепя фермерите. Държавите членки трябва да съобразят е, съответните критерии, но държавите членки са много различни. Как вие като Европейска комисия ще отчитате тази разлика при показателите в държавите членки с оглед на екопрограмите? държавите членки ще имат гъвкавост, чухме от вас, но дали в тези екопрограми ще има възможности за някаква свобода на действие? да речем един животновът да даде или растениевът да, да, да използват соя за животновътството, ще се учители в видовете програми. Благодаря, господин председател. Господин комисар, още веднъж е, внесохте много яснота по много въпроси. Въпроса за екологизацията от съществено значение. То е част е, от е, нашите начинания да гарантираме подкрепа у гражданите за ОСП, съответно и летвата трябва да се вдигне високо. Как обаче да се намери пресечната точка между една по-амбициозна ОСП и от друга страна желанието да не се обременят фермерите с твърде много бюрокрация? не искаме фермерите да пострадат от новата ОСП. Съответно, трябва да има някакви компенсаторни механизми. В вашата презентация говорихте за реформа. Как да гарантираме, че държавите членки в крайна сметка ще приемат като своя тази реформа и съответно ще работят за постигането на ефикасни решения. И какво смята комисията, как трябва тя самата да помогне на фермерите, защото живота им ще стане още по- сложен. Господин Буда. Е е Благодаря. Аз също смятам, че екологичните задължения трябва да отговарят на размера на субсидиите в държавите членки. Не ми се струва честно един човек с 250 евро на хектар да има същите задължения, както този, който получава 500 евро на хектар. Е, после обезлюдяването на селата имаме програма Млади фермери, но това не е достатъчно, за да гарантираме, как да кажа, населяването на селските райони. Е, и можем да подпомогнем и други лица, които да речем не са на 40, са на 42 години, които са се занимавали с друго но искат да се насочат към земеделието. Тези хора обаче се нуждаят от помощ по стълб 1 или стълб 2. Е, Тази идея е от Америка. Там работи много добре и това е нова категория земеделци, можем да ги наречем нови фермери, но не непременно млади фермери. Uh, Благодаря. Господин комисар, няколко въпроса. Как ще се гарантира, че няма да има изкривяване на пазара и че ще има съпоставими субсидии за съпоставими региони? Това е важно за малките държави. Особено за районите близо до границите, иначе ще има изкривяване. Освен това, в документа си казвате, че различните проекти, свързани с аграрното лесовътство, ще бъдат допустими. Това наистина ли ще е така? Отрасъл е много важен. Какво ще кажете и за проектите лидер по втория стълб? Ще ги запазите ли? Те са едни от най-успешните за местната економика. Как ще гарантирате, освен това, действителни ограничения, тавани в преговорите с държавите членки? Малко се съмнявам дали ще успеете. И накрая, Радвам се, че е НП говори за забрана на внос, който не отговаря на европейските стандарти, както спомена госпожа Еранц. Виждам, че има такова мнозинство. Надявам се обаче, че мнозинството не е само за пред, представителите на фермерите, които се занимават с цитрусови плодове, защото те усещат на гърба си за какво говоря. Благодаря, здравейте, господин еврокомисар. Ще подчертая казаното от моите колеги. Това ни интересуват ни дали можем да осигурим безопасност и добро продоволствие. Това е и въпроса на економика на земеделието. Е, и е, а вие говорите за климата и екологията. Не чух обаче нито дума за биоекономиката. Мисля, че земеделието и биоекономиката са елементи, които е, напълно съвпадат и върват в една посока. Не чух за протеиновите растения, а едновременно с това ние внасяме протеинови растения, геме от други части на света, което е е нежелателно от европейците. Да внимаваме при търговските преговори, защото много от земеделците няма да приемат това, което се предлага на други, се произвежда на други места. Говорите за упростяване си, бо оборотът дали е упростяване за администрацията, да, но за земеделците Фланеган. Благодаря. Господин комисар, споменахте защитата на почвите, които са богати на въглерод. Е, нещо трябва да се направи, но нещо постижимо. Идеята да има базисни условия ще създаде проблеми. Ако искате да постигнете целта, трябва да се премине към поддържане, а не само опазване. И освен това трябва да има подсилени условия повързани с тези екосхеми, за да може хората да отидат още по-далеч по втория стълб. Ако искаме да постигнем целта, трябва да сме реалистични. Много добре познавате положението в Ирландия. И знаете, че това трябва да се прави само за да се получи базовото плащане. Независимо дали сте усърден или не, някои неща няма да се случат. На следващото място, това дали си непродуктивен – ако искаме да гарантираме сериозност по отношение на фермерите, трябва да премахнем думата непродуктивен. В моята страна много дълго време мочурищата бяха определени за непродуктивни. Как може да се определят мочурищата като непродуктивни при положение, че те поглъщат 40 тона на квадратен метър CO2? Е, Господин Сани. Благодаря, господин председател. Като цяло аз е, съм доволен, когато се говори за конкретни постигнати резултати. Европейското селско стопанство даде своята дан и тя не е малка за защитата на околната среда. Естествено, минава една разделителна линия между градовете и селата. Сега има един процес, който наричаме интелигентно село и благодарение на него се опитваме да подобрим положението, но има разлика все пак в живота на онези, които живеят на село и се занимават с земеделие, онези, които живеят в градовете. В селата въздуха е много замърсен, говоря най-вече за източна Европа и това не се дължи само на земеделието. В източна Европа много хора зависят даже за облеклото си от а, земеделието. комисар, а мон ави, три кондиции. Благодаря. Трябва да има три условия за тази зелена архитектура, за да стигнем до добри резултати участието на фермерите. Това е очевидно, но е добре да се спомене също общи административни мерки, националните стратегически планове, които предлагате, поставят въпроси в това отношение. Също и упростени последователни инструменти, които да се допълват взаимно, както казахте. Относно засилените изисквания, това не трябва да застрашава не трябва да създава прекалени административни а, тежести. Трябва да има а, също и контрол, което също обременява администрацията. Затова тези условия а, трябва да се базират на обща основа, на общностно ниво. Относно програмите за екосхеми, предложените мерки трябва да бъдат задължителни за държавите членки и доброволни за фермерите. Госпожа Петир, благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте, за да ни дадете малко повече разяснения. Аз бих искала да представя позицията на Хрватската камера в областта на селското стопанство. Колегите смятат, че новата така наречена зелена архитектура трябва да отчита само активните фермери и да се отчитат освен това вече направените усилия. Новите условия би трябвало естествено да отчитат и различния характер на държавите в Европейския съюз. От друга страна не трябва да се поставя на карта общото изпълнение. Освен това трябва да се отчитат и разликите в конкурентоспособността, тъй като има и различна степен на прилагане на законодателството, що се отнася до екологичната област и областта на хуманното отношение към животните. Цялостната цел трябва да бъде равнопоставено за всички фермери в Европа и постигането на гъвкавост. Малките фермери би трябвало да бъдат изключени от част от условията, тъй като те сега се ползват от така нареченото кръстосано спазване. Що се отнася до помощите, които получават. Не може да се увеличават условията, пък да се намалява общата сума, която получават фермерите. Госпожа Магинес, господин комисар, защо решихте да оставите тази екологосъобразна схема, екологична схема да я оставите доброволно. Освен това, биоразнообразието. Какво ще стане с тези фермери, които вече са изпълнили минимума от 7 или 10%, защото в миналото тези фермери бяха изключвани и в крайна сметка те нарушиха съществуващите местообитания и съответно започнаха да ги засяват с други култури, за да получат субсудии. Какъв е смисълът тогава? Дайте ни гаранция, че е, няма държавите членки да бъдат е, ригидни, да бъдат строги. В Ирландия имаше проблеми с е, наводнения вследствие на мерки, които бяха предприяти от фермерите. Мисля, че от една цяла индустрия вече се изисква да има стратегически планове. Нямате ли притеснения в тази връзка? Господин Тарабела. Господин Тарабела, господин Данта вече каза, че а, трябва да се гарантира достоен доход а, за всички селски стопани във всички сектори. Всички страдат от липса на достатъчно доходи в момента. Това е приоритет. Не зная дали това трябва да се прави от държавите членки, от комисията. Това е обаче и наш дълг но има доста съпротива от едно большинство в този парламент. Ще видим как ще мине прегласуването. Стефан Дефол преди години говореше от нуждата от преминаване от задължения към договори. Мисля, че държавите членки в последствие осложняват допълнително нещата. Трябва да се проверява тъй като се наблюдава, че се осложнява допълнително нещата и след това обвиняват Брюксел за това. Освен това, трябва да има последователност между околната среда и селското стопанство. Трябва да се държи сметка и за международната търговия и за споразуменията, които се сключват за свободна търговия. Благодаря. Искаме да приключим в 10.30. Господин комисар, имате думата за отговори. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които взеха участие. Трябваше да говорим за екологичната архитектура, но бяха повдигнати много други въпроси. Първо ще говоря за една от темите, която повдигнахте за парите. Вие знаете какво става в рамките на дискусията по МФР. Съветът отлага вземането на решение за края на октомври и разбира се, ще трябва да изчакаме до края на октомври, за да видим резултата. Но аз вярвам, че ако имаме една силна политика за селското стопанство, можем да искаме и повече пари за нея, за да можем да реализираме политиките. В една от сферите, които можем да имаме такива изисквания, е на фермерите да се гледа като част от решението за опазване на околната среда. И трябва да има за това допълнителни финансови ресурси, за да могат фермерите да участват. Освен това, те да, е, фермерите да имат достатъчно доходи, за да могат да се позволят предприемането на екомерки. Някои казват парите на първо място, преди да финализираме мерките, свързани с политиката ни в рамките на ОСП. Но когато искаме повече пари, трябва да кажем защо. Трябва да намерим нужното равновесие. Нека да работим съвместно. Мисля, че тук имаме общо мнение. Искаме да максимализираме ресурсите на разположение нашите фермери. Е, разбира се, економическите аспекти са важни, но днешната ни среща беше посветена на екомерките. Но разбира се, социалните мерки, економическите мерки също са важни. Устойчивостта е много важен въпрос, защото ако нямаме устойчивост в сърцевината на политиката, няма да можем да запазим природните ресурси за бъдещите поколения. Пазарите също искат устойчивост, за да може да се пласира това, което се произвежда. Съгласни сме, че споразуменията за свободна търговия, които договорихме напоследък, настояват да се спазват същите екологични норми от страна на трети страни, такива каквито се прилагат в Европейския съюз. Не съм съгласен с това, което беше казано за ценовия дъмпинг. Господин Хауслинг каза нещо, което може би е привлекателно. Нека да чуем какви са доказателствата. Има ли такъв дъмпинг? Е, дайте ми примери. Напоследък, е, по отношение на Ориза, е, това беше включено в споразуменията и ние за пръв път сме включили такова изискване за опазване на този сектор за пръв път в споразумения за да по отношение на вноса на ориз от някои азиатски страни. Искам да благодаря на госпожа Малстрем за това, че предприе мерки, въпреки че имаше международна но противопоставяне. Относно екостандартите, трудовите стандарти, стандартите за безопасност на храните. Това са все аспекти, които включваме в преговорите за търговски споразумения, например с Меркосур. Много важно е как се прилагат и заложените гаранции. Беше споменат бюджета, ние това сме го вече говорили. Не комисията отлага дискусиите по МФРМ. Имаме много добри примери за обща организация на парата, пазара. От 2015 година сме прилагали много мерки, които стабилизираха пазата. Пазара доведоха до по-добри цени за фермерите, за решаване на проблеми, свързани с складирането. Всичко това действаше добре, така че нека да не нарушаваме такива политики, които действат добре към момента не е необходимо да се променя една печеливша формула, която се прилага през последните години. Госпожа Мулер, не зная с кого сте говорили в Берлин по време на Зелената седмица, но аз говорих с германските фермери, сигурно сте го направили и вие. Те никой, никой от тях не поставяха въпросите, а, свързани с задълженията, а, за които говорят германските а, германската страна. Има 50% намаление на а, показателите. Освен това а, се оптимизират от 3 на една политика изискванията в рамките на стратегическите планове. Има по-малко изисквания за докладване, има стимулиращи програми за фермерите, става дума за доброволен подход, намалява се контрола по места, т.е. не се налага толкова много хора да ходят на място, защото, например, се използват сателитни изображения. Не знам защо тогава германското правителство заделя повече персонал за проверки на място. Господин Дантан а, каза, че трябва да сме внимателни, да увеличаваме административната тежест. Ние извършваме оптимизация. А относно укрепването на веригата на хранителни доставки, ние помагаме на фермерите да имат по-силни позиции в тази верига, чрез омнибус и други мерки. Това са промени, те са част от този пазъл, който беше поставен на масата и сега вече започва вече да се виждат резултатите. Имаме законодателство за младите фермери, имаме предложения за прозрачност на пазарите, ще излезе през месец април, така че правим важни стъпки напред, така както и вие казахте. Всичко това е в полза на фермерите, за да имат по-силно участие в цялата тази верига. Стратегическия план по ОСП дава стабилност на държавите членки. Всички хора, с които се срещам, фермери, НПО, считат, че доброволният подход, базиран на стимули, е по-добрия подход. Аз съм провел консултации с всички заинтересовани страни, преди да излезем с предложението и това е което те казаха. Разбира се, държавите членки дават възможност на фермерите да използвате други опции за подобряване на околната среда чрез екосхемите имаме 15% прехвърлени средства от първи в втори стъп. Това дава възможност за повече гъвкавост на държавите членки да включат повече еко аспекти. Това вече съществува в политиката ни и ние запазваме тази гъвкавост за прехвърляне на средства между двата стълба и в бъдеще. Това е в контекста на стратегическите планове, но държавите членки сега могат да направят повече, да използват тази гъвкавост между двата стълба. Зная аргумента за 50%, това е финансов аргумент, вие ще участвате в дискусията. Съгласен съм с господин Никълсън, че тълкуването на правилата и прилагането им – са изключително важни. Комисията трябва да поеме доста отговорност в одобряването на стратегическите планове по ОСП, за да не допуснем престараване от страна на държавите членки и за да можем да създадем най-добрите възможни условия за фермерите и можехме да се справим по-добре в това отношение напоследък, но сме се извлекли полуки. Направихме доста промени през последните три години и упростяването показва, че вашите виждания бяха отразени, що се отнася и до тълкуването на правилата и това ще продължи в бъдеще. Служителите ми ще оказват максимална помощ в тази сфера. Разбира се, трябва да се спазват местните условия. Това е заложено в целия ни подход по стратегическите планове по ОСП. Ще се отчитат именно местните условия в тези планове. Освен това, трябва да се спазват 9-те общи цели, общи показатели, общи изисквания за докладване по изпълнението на политиките. Някои държави членки не искат да прилагат някои от плановете, тогава комисията ще предприеме действия. Така както го правим с плановите, плановете за действия, ще правим това и в бъдеще, за да могат хората да бъдат вкарани във верния път отново и за да имаме равнопоставеност. Да се минимизират тези проблеми с конкурентоспособността. Замърсяването в Галиция от свинефермите. Това не е в правомощията на Европейската комисия, на държавите членки. Ние не можем да се занимаваме с микроуправление на това, което се прави на ниво регионално управление от националните, и регионалните власти. Така че е важно правоприлагането. Тук Генерална дирекция околна среда би могла да помогне в това отношение за правоприлагането. Господин Хаузинг, вие казахте, че съм наивник. Може и да съм. Може и да съм много наивен човек. Господин Фланиган ще ви го каже. Но Копа Котега и НПО участваха в чудесна дискусия напоследък, така че не ме обвинявайте, че съм наивник. Каквото и да кажа за околната среда, едва ли ще отговори на вашите високи изисквания, независимо какво правя. Така че ние се разбираме добре, но аз искам един подход базиран на стимули. Вашият подход не действа, що се отнася до прескриптивно задължителни е, правила, е, създаване на климат на страх от фермерите, що се отнася до прилагането на тези правила, това бяха вашите изисквания напоследък, така че очаквам да ми представите доказателства и за това, което казахте по отношение на някакви практики за дъмпинг на цените. Господин Лазо поставя разли... въпроси, свързани с разликите в политиките. Ние имаме още цели на Европейския съюз, за да имаме обща политика. Имаме общи показатели, за да можем да следим за изпълнението и да знаем какво става по места. Иначе няма да можем да оправдаем как се изразходват средствата на европейските наноплаци за постигане на нашите цели. Не считам, че търговската политика е заплаха за селското стопанство. Разбира се, трябва да има изисквания за спазване на стандартите и това ще продължи и в бъдеще. Амбициите за опазване на околната среда ни помага като цяло по време на преговорите, така че държавите членки и Европейският парламент да могат да постигнат един силен бюджет за ОСП. Мисля, че трябва да разглеждаме това в този смисъл. Фермерите трябва да получават заплащане за това, което правят, за продоволствената сигурност, за доброто качество на продуктите. Но ние трябва да имаме и политики, които да са в полза на обществото като цяло. Разбира се, трябва да разполагаме с повече средства за политиките в рамките на ОСП. Така че трябва да има такъв подход. Госпожо Галера, аз съм за това, че трябва да има реципрачност с трети страни. Това е от изключителна важност. Вие говорихте за равнопоставеност за околната среда. Защо се отказваме от един универсален подход? Ние имаме силни общи елементи, имаме общи цели, общи показатели, общи основни правила, основни гаранции, общи гаранции. Комисията ще се намесва, когато една държава членка на годишна основа не изпълнява нещо. За да се гарантира изпълнението, разбира се, трябва да имаме гъвкавост при прилагането на програмите поради разликите в отделните региони. Беше казано, че не съм споменала биоекономиката биоекономиката в южната част на е, Европа, като Испания, е, Италия, Франция играят много важна роля, така че всички могат да спечелят. Но когато имам предвид слот анализа, който се извършва от Испания относно целите, те сами ще решат какво бих искала да заложат в рамките на своя план по ОСП. Трябва да имаме гаранции за да се прилагат е, добре и еднакво политиките. Европейския съюз ще е, следи за изпълнението на поставените цели. Мога да ви уверя в това. Аз говорих също и за доброволната и е, за задължителната част при изпълнението на екополитиките. Господин Егнил, по отношение на постоянните затревени площи, има и други проблеми в Обединеното кралство. Може би това спечели някои гласове за Брекзит, но вече си излякохме полуки. Въпроса за постоянните затребени площи е сериозен въпрос и ще остане така в бъдеще. Германските фермери са завели дело в Европейският в съда на Европейския съюз. Предполагам, че това ще бъде и доста сериозен дебат, когато стигнем до детайлите на законодателството. Господин Дорфман, въпроса, който споменахте, господин председателю, за двойното финансиране, ние сме наясно, че има такава опасност. Ние искаме да се дублират средствата, които се прилагат по отделните политики и тези, които са за екомерките. Въпросите, свързани с парите, с трансферите между отделните стълбове, ще продължат да са на вниманието ми. Слот анализа ще бъде важен при изготвянето на стратегическите плани, планове, които ще бъдат одобрени. Финансовите програми ще дават стимули на хората да предприемат определени действия. Ще предвидим субсидии за агролесовътството. Сега даваме средства по втори стълб, но агролесовътството ще бъде част от стратегическите планове по ОСП в бъдеще. Запазваме лидер, вече сме го включили в предложенията за законодателни актове и сме заделили средства. Разбира се, ограниченията, кепинг, така наречения кепинг, ще останат. за пазването на съхранението на водород, е, на, извинете, на съхранението на уловения въглерод. Това също ще бъде въпрос, който ще продължим да работим в бъдеще, господин Фланеган а, активните фермери. Госпожа Петър също спомена за този въпрос. А, също и нуждата от договори. Гаранциите за биологичното разнообразие са част от стратегическия план по ОСП. Ние искам да се връщаме назад, не виждаме какво, откъде сме тръгнали. Това е цел за държавите членки в рамките на техните планове Така че вашите безпокойства, надявам се, да не се сбъднат. Това е доброволно за фермерите, защото аз вярвам в един подход базиран на стимули, отколкото на строги изисквания. Освен това, ние искаме да има повече упростяване. Искам да благодаря в заключение на всички, които се изказаха. Бяха офанати много въпроси. Искам да ви кажа, че тази сутрин, че общата организация на пазара работи добре, господин Андрю. И комитета, който се занимава с общата организация на пазара, тази сутрин взе решение, свързани с млякото на прах, което се продава на цена над 1500 евро. Това са все въпроси, свързани с а, обща организация на пазара. Нищо това нямаше да е възможно без а, общото участие на двата законодателни органа. Благодаря ви за вниманието. To dobra informacja, jeśli chodzi o mleko. Чудесна новина относно млякото. Благодаря. Благодаря за тази среща. Мисля, че тя беше необходима е, както за нас, така и за самия комисар и за комисията. Благодаря и на докладчиците. Мисля, че със сигурност ще успеем да подсилим е, работата, да я ускорим по различните доклади. Благодарим още веднъж на комисаря. Скоро ще се видим. Какво предлагам сега? Техническа пауза от една минута. Нашите гости могат да отидат да си вземат по едно кафе, защото сега предстои 30-минутна сесия за гласуване. Онези, които желаят, могат да отидат да си вземат по едно кафе. А иначе след минута гласуването ще започне.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 за да можем да гласуваме днес. Знаете, че е важно да влезем и в пленарна зала, когато дойде февруари. Така че благодарност към всички, които е, осъществиха тази възможност е, и се надявам, че ще имаме възможност да се видим още веднъж на другото гласуване. Започваме гласуването, казва председателя. 78 за, против. Ще трябва да проверим. Добре, малко избързахме. Отхвърля се. Първо трябва да приключи гласуването. Да, прави сте. Изменение 3. За. Против. Отхвърля се. 80. За. Против. Отхвърля се. За. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за, против, отхвърля се. 82 за, против, отхвърля се. 86 за, против, Отхвърля се. 84 за. Против. Отхвърля се. Искате проверка по 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 85 за. Против. Отхвърля се. 2 на Тран. За. Против. Отхвърля се. Едно. За. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Две За, против, отхвърля се. Компромисно първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на номер едно на МВ. За. Против. Приема се. Номер 2 на МВ. За. Против. Приема се. 107 за. Против. Отхвърля се. 106 за. Приема се. 108. Момент само. Момент. 108. За. Приема се. Искате проверка? Започваме гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 109 за, против, Отхвърля се. 110 за. Проверка. Проверка по 110. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 110 за. Против. Приема се. Второ компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28 МВ. За. Приема се. 118 и останалите след него за. Против. Ще направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се 120 за, против. Отхвърля се. 121 за, против. Отхвърля се. 9 за. Приема се трето компромисно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 136 за. Против. Отхвърля се. 22 тран за. Против. Отхвърля се. 138 за против, отхвърля се. 139 за, против, отхвърля се. 140 за. Проверка по 139. Начало на гласуването. Сто тридесет и девет. Начало на гласуването. Край на гласуването. 139. Край на гласуването. Приема се. 140 за. Приема се. Пето компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 154 за. Против. Отхвърля се. 155 за. Приема се. Шесто компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо компромисно. Начало на гласуването. Седмо компромисно изменение. Край на гласуването. Приема се. 160 за. Против. Отхвърля се. Искате проверка по 160. 160. Край на гласуването. Приема се. Мислех, че някои ще гласуват против. Затова се обърках. 166 за, против, отхвърля се. Осмо компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 за, Приема се. 167. 22. Искате проверка. Край на гласуването. Виждате, значи се отхвърля. Тук в списъка има плюс. 167. За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 94. Да. За. Против. Отхвърля се. Девето компромисно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 за. Приема се. 175 и 176 за, против, отхвърлят се. Проверка 175-176. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. 179, 180. За, против, отхвърлят се. 181 за, против, отхвърлят се. 182 и 183 за, против, отхвърлят се. 187 за, против, Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 184 за, против, отхвърля се. 185 за, против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 186 за, против, отхвърля се. 188 за, против, отхвърля се. 189 за, приема се. 190 за, против, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 192 за, против, отхвърля се. Десето компромисно. Начало на гласуването. Става дума за десето компромисно. Край на гласуването. Приема се. 198 за, против. Приема се. 11 компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 204. Втората част за, против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С малка разлика. 8 на 5 за, против, отхвърля се. 20 за, против, Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 112 за. Приема се. 131 за. Приема се. 98 за. Против. Приема се. 98. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 7 на Тран и 4 на Енви за. Приемат се. 99 за. Приема се. 100 за. Приема се. 102 за. Приема се. 103 за. Приема се. 10 за Приема се. Отиваме на 12-то компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24-то за. Против. Приема се. Проверка искате по 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 212 за. Против. Отхвърля се. 214 за. Искате проверка по 212. Начало на гласуването. Край на гласуването. 214 за, против, отхвърля се. 215 за, проверка по 214, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 215 за, против. Приема се. 13 компромисно. За. Тоест, Начало на гласуването, край на гласуването. Компромиса се приема. Отиваме на 226. И останалите след него за, против, проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се с един глас. Добре, че проверихме. 14 за. Приема се 225 за. Против. Отхвърля се. 200. Искате проверка. Добре, 225. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 за. Приема се. 235 за. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 236 за. Приема се. 241 за, против, отхвърля се. 33 за, против, отхвърля се. 34 за, против, отхвърля се. 261 за, против, приема се. Искате проверка по 261. Край на гласуването. Отхвърля се. 254 за. Против. Отхвърля се. 257 за. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 248 за. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 251 за. 251 против. Отхвърля се. 244 за против, проверка. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се 256 за. Приема се 252 за. Против. Отхвърля се 247 Проверка по 252 и 253. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 39. Ще е за. 249. Кой е за? 247. Кой е за? нека да проверим по електронен път. 247. Електронен вод. Край на гласуването. Приема се. 262 за, против, отхвърля се. 250 за, приема се. 245 за, против, отхвърля се. 315 за, за, против. Нека да проверим. Електронен вод. 315. Преустановете гласуването. Отхвърля се 262 за. Против. Отхвърля се. 258 за. Против. Нека да проверим електронен вод. 258. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 263 за. Против. Нека да проверим електронен вод. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 334 е, свързаните с него за против. Приема се. 275 за, против, отхвърля се 255 за, против, приема се. Електронен вод за 255. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 266 за, против. Отхвърля се. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21 за 21. Приема се 278 за против въздържали се отхвърля се 243 за против отхвърля се 288 за приема се 289 за против отхвърля се 290 за Приема се 291 за. Приема се 294 за. Про... Нека да проверим. Моля, гласувайте. 294. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение NV22 за приема се на 300 и допълнителни за против. Моля, гласувайте по електронен път за изменение 300. Край на гласуването. Отхвърля се Изменение 29 за, против, отхвърля се. Изменение 8 за, против. Нека да проверим 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 304 за. Приема се. 305 за. Против. Отхвърля се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 20 на Енви. За, против. Отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 20 на комисия НВ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявам се, приема се. Изменение 6 за против. Нека да проверим. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 259-260 за. Против. Отхвърля се. Компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Изменение 3, 2, 1. За. Против. Нека да проверим. 321. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 322 за. Приема се. 323 за. Приема се. 32. Приема се 325 за. Приема се 326. Приема се 327 и следващи за. Против. Нека да проверим. 327 електронен вод. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с малко мнозинство. 330 за, против. Нека да проверим. 330. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 329 за. Приема се. 331 за. Приема се. 332 за. Приема се. 333 за. Против. Нека да проверим електронен вод за 333. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 336 за. Против. Нека да проверим. 336 електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 346 за. Приема се. Изменение 307 за. Приема се. 350 за. Приема се. 240 и следващи за. Приема се. 12 на трани и така нататък. Приема се. Нека да проверим. Поискане от залата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 312 за, против, отхвърля се. 314 за, против, отхвърля се. 104 и 10 за, против. Нека да проверим 104 и 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 11 за. Приема се 351 за. Приема се 352 за Против. Приема се. 353 за. Против. Нека да проверим. 353. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23 на НБ. За. Приема се. 311 за. Против. Отхвърля се. 355 за, против. Отхвърля се. 356. 357 за, против. Отхвърля се. 358 <clears throat> за, против. Отхвърля се. 359 за, против, отхвърля се. 360 за, против, отхвърля се. 361 за, против. Нека да проверим електронен вод за 361. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 362 за, против, отхвърля се. Нека да проверим. Електронен вод 362. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 363 за. Приема се 364 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се 365 за против, отхвърля се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 376 за, против. А, 379, сега 8, 3, 380 се отхвърля, 381 се приема. Компромис 21, електронен вод. Край на гласуването. Приема се. След това 390 за. Против. Нека да проверим. Електронен вод 390. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 391 за против. Отхвърля се. 392 за против. Отхвърля се. 400 за. Приема се. Компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 417 за, против. Нека да проверим. Електронен вод 417. Край на гласуването. Приема се. 39 за. Приема се. 31 за. Приема се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Компромис 25. Електронен вод. Край на гласуването. Приема се. 430. За, против. Приема се. Не, да проверим все пак. Електронен вод 430. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 431 за. Приема се. След това преамбил, точка първа, за, против, подхвърля се, две, за, против, отхвърля се. 3. А за изменение 2, електронен вод, нека проверим. Край на гласуването. Изменение 3 за приема се 4 за приема се 5 за против. Нека да проверим. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, против. Моля да проверим. Край на гласуването. Приема се с два гласа, с един глас разлика. 18 за, Приема се компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 за. Приема се. 26 за. Против. Отхвърля се. 27 за. Приема се. 28 за Приема се компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 32. За. Против. Приема се. Нека да проверим. 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 за, против. Нека да проверим. 39. Моля, гласувайте. 39. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40 за. Приема се. 41 за. Против. Приема се. 42 за. Приема се. 43 за. Против. Да проверим. Гласувате за 43. Край на гласуването. Приема се. 44 за. Приема се. 46 за. Против. Приема се. 47. Не, 46. Да проверим. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47. 46 казва оратора и се поправя. 47. Моля, гласувайте. За, за, против. Нека да проверим. Електронен вод 47 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48 и 49 за. Приема се 50 за. Приема се 51 за. Против. Нека да проверим 51. Край на гласуването. Приема се. 53 за, против. Нека да проверим. 53, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за, против. Отхвърля се. 55 не, 54. Проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 55. Моля, гласувайте. 55. Електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се 56 за. Приема се 57 за. Против. Да проверим. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58 за. Против. Отхвърля се. 59 за, против, отхвърля се. 60 за, против, отхвърля се. Компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Шестдесет и четири, втора част за, Приема се. 66 за. 64 електронен вод за проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66 за. Против. Отхвърля се. 71 за. Против. Отхвърля се. 72 за, против. Нека да проверим. 72 електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се 74 за, против. Отхвърля се 75 за, против. Отхвърля се 76 за, против. Да, да проверим. 76 електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се 77 за. Против. Нека да проверим. Електронен вод 77. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме целия доклад с измененията. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин докладчик, желаете ли да вземете думата? Ако да, заповядайте. Благодаря. В началото искам да кажа, че се радвам, че успяхме да приемем този доклад в комисията. Не беше лесно. Направихме опити да намерим компромис с колегите. Искам да благодаря на всички колеги за готовността за сътрудничество. Искам да благодаря на нашите служители, които работиха усилено нощ и ден, за да успеят. Важно е за животните в Европейския съюз това, което направихме днес. Всички заинтересовани страни в транспортната верига трябва да поемат своята отговорност, независимо дали говорим за транспортни фирми, ветеринарни лекари и така нататък. Сега комисията знае, че искаме да се предприемат конкретни стъпки, искаме да се действа. Знаете, че вече има забрана за експорт към някои трети страни на животни при определени условия. Това е нещо проблемно, представлява голям проблем. Радвам се, че ще намерим конкретно решение. Благодаря на всички за това, че можем сега да изпратим този доклад в пленарна зала. Е, е, Благодаря. С това доклада бе гласуван. Имаше предложение за създаване на нарочна комисия по тази тема. Това е в рамките на нашите правомощия и съответно въпроса ще влезе в пленарна зала. Благодаря на всички, на докладчика, на докладчиците в сянка, на секретарията, разбира се, на всички участници в този процес. Сега точка 10 е следващата. Имаше сериозно настояване въпроса да бъде обсъден и да имаме време за обмен на мнение с представител на комисията относно пазара на цитрусови плодове и положението на него. Знаем какво е положението в Испания – на базата на представената им, предостав... изхождайки от е, предоставената информация, има срив на цените поради внос от трети страни, като Марокко, Турция, Египет и Южна Африка по време на сезона. Обръщам се към генерална дирекция Агри, предоставена от господин Онофре, е, ще чуем мнението на Генерална дирекция Земеделие. Е, поживе. Имате думата. Благодаря, господин председател. Комисията е наясно с трудното положение на цитрусовия пазар в Испания през първата част от сезона. Комисията счита, че съчетаването на множество фактори, най-вече свързани с производството в Европейския съюз, се отразява зле на цените, особено в Испания. Това се отнася в частност към продуктите, качеството им, организацията на сектора. Тази година ще има богата реколта в Испания. 13% повече за портокалите, отколкото през предходния сезон. Производство на различни сортове съвпада поради забавянето на старта на сезона, което води до много предлагане за кратък период от време. Ниското търсене, лошото време стимулира употребата на този продукт, но тъй като есента беше доста топла в Европа, имаше ниско търсене. Относно качеството, продължителните горещини и засушавания доведоха до слаб старт на сезона, до намаляване на цените обикновено. После през октомври имаше също много дъждове, които засегнаха клементините. Има ниска организация в този сектор. В този сектор няма достатъчно организация. Това, което е важно в настоящия дебат, според мен, е да се подсили онова, което не е резултат от крисата. Комисията няма никакви доказателства, че трудното положение на пазара е резултат от вноса от трети страни, най-вече <clears throat> от Южна Африка и Египет вноса на пресни портокали от Южна Африка бяха 5% повече, отколкото през 2017 година. Вносът през периода, обхванат от концесията, бяха много по-низки. Няма също данни, че Северна Африка е имала сериозно въздействие върху пазара в Испания поради различно време на прибирането на реколтата. И така, през първата част от е, сезон на прибирането на реколтата се дължи най-вече от е, количеството на производството. Затова мерките, е, свързани с ограничаване на износа, не са оправдани. Разбира се, комисията продължава да наблюдава вноса от ЮАР и други региони, за да види дали има някакво негативно влияние върху пазара в Европейския съюз и да предприеме адекватни мерки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви много. Госпожа Агилера има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме достатъчно време за този дебат. Най-напред искам да кажа, че това не е чисто испански проблем. Проблема с цитруковите култури в Валенсия, в Андалусия, е европейски проблем. Действително, имаме повече производство в Испания, но това не е само испански проблем. И е това, което искам да кажа на представители на комисията, е това. Те считат, че това е само испански проблем и засяга само Испания. Тук има редица обстоятелства, които имат влияние. Очевидно е, че има проблеми, няма да отричам това. Има проблеми а, с а, климата, с а, реколтата. Имаше период на засушаване, последвано от а, продължителен период а, от валежи, което също създаде проблеми. Но бих искала също да кажа нещо на представители на комисията. Считате ли, че е разумно, че всеки път все по-често се наблюдава съвпадане на кампаниите по прибиране на реформа, реколтата между Южното и Северното полукълбо. Особено през тази година. Тези 6 седмици при най-низки мита през октомври и ноември не появляха ли те значително. Както виждаме, през последните години а, има все повече внос от трети страни, не само от ЮАР. ЮАР, Египет, Турция. Но с ЮАР ситуацията е по-особена която не се отчита. В ЮАР има заболяване по цитрусовите култури, които са така наречената манга негра. Всички тези въпроси и тук трябва да спомена не само ИАР, но и Египет, и Турция, които също през последните години внасят, е, изнасят значително за Съюза. Как е възможно да нарастват е, вноса от е, третия страни, не само от Северна Африка – Можете ли да кажете колко се е увеличил вносът от трети страни в Европейския съюз? Знаете ли колко получават фермерите в Андалусия, в Валенсия, в Европа изобщо? 10 евроцента за килограм портокали. Цената миналата година беше същата, както тази от преди три десетилетия за портокалите. Това създава невъзможна ситуация. Да, действително има проблеми в сектора, които трябва да се решат. Разбира се, климата не е в наши ръце, но трябва да се подобрят другите условия. Но също има съвпадане на вноса в Европейския съюз и намаляването на цените. 10 евро цента за килограм портокали. В голяма степен това зависи от споразумението от ЮАР и вноса от трети страни изобщо. Това трябва да се наблюдава. Ние сме обезпокоени какво е предвидено за митата през едните години. Ние тази сутрин обсъждахме въпроси с а, а, Хоган за това, че ние имаме много строги фитосанитарни изисквания, които не се спазват по същия начин от трети страни. Няма реципрочност, поради което Имаме много по-високи разходи за производство, така както са изискванията на европейските общества, но нямаме същите изисквания към трети страни, които не произвеждат при същите условия. Испанците, европейците и южноафриканците не произвеждат при еднакви условия. Е, защо няма реципрочност? и при липсата на реципрочност можем да говорим за нелоялна конкуренция. Такива са реалностите. Можем да се затваряме очите и да кажем, че че до 2027 ще се сложи а, край на производството на цитрусови плодове в Испания и Европа. Така че внимавайте много. Настъплението на този внос може да доведе до унищожаване на производството на цитрусови плодове в моята страна, а това няма да го допуснем. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Сенра. Благодаря, господин председателю. Най-напред към представителя на комисията. Струва ми се цинично и също неуважение към интелигентността ни да дойдете тук и да кажете, че резултата на ниските цени в Испания е свързано с технически аспекти за производството и организацията му. Докъде смятате да стигнем? Аз искам да ви кажа, че това е политически проблем. Политически проблем ние продължаваме непрекъснато да се препъваме на същия камък. Това са споразуменията за свободна търговия, които с лека ръка се договарят и приемат от парламента. Разбира се, не с моя глас. Вярвам, че трябва да обърнем поглед назад и да признаем, че има истински провал в тези договори за свободна търговия, тъй като те унищожават дребното и средно земеделие, както в държавите от Европейския съюз, така и в страните, които сключват тези споразумения с нас. Не трябва да се затваряме очите повече и да допускаме всичко това. Това можем да го направим с новата ОСП. Тя ще продължи обаче да насърчава нови споразумения за свободна търговия. Е, и това ще бъде в устърп на местното земеделие. Днес производителите на цитрусови плодове са засегнати. Утре ще бъдат засегнати производителите на мляко и прочие. Ние не винаги сме наясно какво се подписва. Обсъждахме споразумението с Марокко неодавна в парламента. Какъв ще бъде ефекта върху производители в Европейския съюз? Нека да помислим много добре. Благодаря ви. Oui, monsieur le président. Господин Биер, господин председател, още Колумбия, извинете. Лошото управление на селското стопанство в държавите членки и конкуренцията от трети страни води до катастрофа. Независимо дали става до, за производство на цитрусови плодове от Испания или за други отрасли, резултатът е скандален селското стопанство винаги се използва за размен на монета при сключването на своб... споразумение за свободна търговия. Селското стопанство трябва да бъде защитено да няма внос на цитрусови плодове по време на сезона на прибиране на реколтата тук. Трябва да има адаптирани условия за всеки един отрасъл. Повечето от плантациите на цитрусови култури в световен мащаб са за засегнати от различни видове заболявания и вредители, като например тези в Калифорния. Калифорния. Има също заплаха за милиони дръвчета в Европейския съюз. Това се дължи на неадекватната търговска политика, която се провежда. Благодаря ви. Леви има думата. y me cabrea bastante escuchar a la... Има сериозен проблем в Испания с производството на тези култури. Не виждам никаква автокритика от страна на комисията или някаква емпатия по отношение на производителите и изобщо как е може да се реши този проблем, защото хората са ядосани в Валенсия, например. Те ясно казват, сега цените падат непрекъснато. Нека да видим какви са данните. 14 евро цента за кило портокали, докато костоимата цена е 20 евро цента, И тук трябва да имаме ясно обяснение. Не може да си затваряме очите. Да, трябва да имаме предвид, че има силен ефект в поразумението, сключено с ЮАР за свободна търговия. ЮАР може а, да а, изнася портокали за Европейския съюз без а, никакви мита. Тези къснозрени портокали, нашите средозрени се твърдят, и те съвпадат по време на излизането си на пазара, което води до спад на цените. Процентите са ясни, но нека да видим в абсолютно изражение. През октомври 2017 ЮАР е изнесла 73 000 тона портокали. А миналата година са 143 000 тона, което е два пъти повече. Ние задължаваме нашите производители да спазват фитосанитарни, екологични, социални норми, които са много високи. Какво става в ЮАР? Е, имаме очевидно нелоялна лоялна конкуренция. Има е, едно, проучвания от Валенция, които посозват, че ЮАР могат да използват <clears throat> повече от 50 активни материи, фитосанитарни продукти, които са забранени в Европейския съюз. И след това не ги изнасят на нашите пазари. Това е нелоялна конкуренция, не само това. Имаме договори да помогнем на южните страни. Има също едно проучване от ЮАР, където казва, че само 2% от е, износителите на грейпфрут е, са чернокожи. Останалите е, са в ръцете на големите бели земевладелци. И така, това очевидно не помага на селските стопани в Валенция, нито пък тези от ЮАР. Защо, европейско... Защо Агри не бе информирана за преговорите с ЮАР и не беше изискано становище от наша страна, както би трябвало? Една от целите на ОСП е, е да се гарантира достоен доход на селските стопани за това защо тогава се толерира нелоялна конкуренция при вноса на такива продукти и до спад на цените. Ако ОСП трябва да гарантира сигурно предоволствие за европейските граждани, как е възможно да толерираме в Европейския съюз да влизат продукти, тратирани с препарати, които тук са забранени. Може ли да ме оговорите на тези въпроси? Моля ви, тъй като ние говорим за това какво става, а, защото ЮАР е само върха на айсберга. Има също вноса на портокали от Египет, от Бразилия, от Марокко. Това, което става във Валенсия, не трябва да се случва никъде другаде в Европа. Трябва да уважаваме нашите производители, както е, и селските стопани изобщо от южната част на континента. Всички желащи се изказаха, така че дам думата на господин Онофре от името на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да се извиня на заместно председателя Агилера, ако встъпителното ми изказване е зле възприето, че и създава впечатлението, че това е евро... Е, испански проблем. Съгласен съм с вас, че това е европейски... европейска криза. И Европейската комисия много ясно подчерта, е, че ситуацията в е, производството на цитрусови култури в Испания е в критично състояние. Ние посочихме какви са причините. Аз много подробно а, казах защо има ниски цени. Те не са чак толкова ниски, както а, бяха заявени от евродепутатите тук, а, тъй като това, което посочват а, официалните власти в Испания, са много по-високи, отколкото тези споменати тук, така че моля ви да направите справка относно тези цени. Освен това, аз бях напълно ясен в, по отношение на вноса от ЮАРа. Причините за тази криза се коренят не в вноса на портокали от ЮАР, независимо от това ви харесва или не. И данните ни показват, значително покачване на вноса на портокали от ЮАР по време на критичния период за производството в Европа. Това споразумение беше много внимателно договорено от Европейската комисия, за да не съвпада това с сезона на прибиране на рекордата в Европа. Това, че има изкривяване на конкуренцията, както се твърди от някои, като в ЮАР се допуска използването на различни пестициди. Искам тук само да спомена това, което каза по-рано комисаря Хоган, че при търговските споразумения ние не договаряме намаляване на стандартите на Европейския съюз ние задължаваме всеки внос от въд в Европейския съюз да отговаря на високите фитосанитарни изисквания на съюза. Благодаря ви. Госпожа Агилар. Надявам се да не се загубя гласа. Може ли представителят на комисията да ми каже защо изискванията не отговарят на нуждата от реципрочност, което ни безпокои най-вече. Контролът, който се осъществява от митницата. Тази сутрин един селски стопанин ми каза как е възможно ние да продаваме а, портокали а, в а, САЩ. Имаме само две пристанища, през които можем а, да ги внасяме. Докато за да се вносят портокали от ЮАР, или от Египет, или от Турция, или откъдето и да е, имаме 100-150 пристанища. Колко пристанища са в Европа? Всички европейски пристанища. Това означава, ние имаме някои общи изисквания, но има различен подход при проверките от митницата, така че има разлики в изискванията при вноса. Например, през пристанището в Ротърдам, тук има проблеми. Аз вече съм го казвала по друг повод и отново го повтарям. Как е възможно, за да се продават портокали, чушки, домати или каквото и да е в САЩ, можем да минаваме само през две пристанища, докато в Европа всички пристанища са отворени за внос. Може ли да ми каже представителят на комисията дали изискванията за околна среда, социалните изисквания на Европа са същите, като тези, които съществуват в ЮАР? Доколкото аз знам, не са същите. Има забранени продукти, които не могат да се използват в Европейския съюз и други, които са разрешени в ЮАР. ЮАР, Египет и други държави. Не искам да се фокусирам само върху една страна, но това има сериозно отражение. Използват се неразрешени, забранени продукти при производството в тези страни, така че стандартите не са същите. И от тук идва неравенството. И в заключение искам да кажа, производителите на цитрусови плодове не се боят от пазара, но те искат на този пазар да почива на еднакви стандарти. Стандартите на производство не са същите и тъй като това е така, е много, много сложно. Не е само за цитрусовите плодове. Проблемът е свързан с контрола на митниците, различните нормативни актове в Европейския съюз и в третите държави. Това има негативно отражение върху европейските производители. Можете ли да гарантирате, че екологичните норми, нормите за устойчивост в ЮАР са същите, като тези в Европейския съюз? Ако можете, отговорете ми на този въпрос, защото, доколкото знам, не са еднакви. Освен това, достъпа през пристанищата, националният митнически контрол. Има разлики тук и има различно прилагане. Има трети държави, които имат само едно или две пристанища, през които се осъществява такъв внос. А ние имаме всички тези пристанища. И тук има един важен аспект, на който трябва да се обърне внимание. Благодаря. господин Марселеси. Не правим, изглежда, анализа, анализ на ситуацията, за да може да се преодолее всичко това. Предлагам комисията да дойде в Валенция и да види какво точно става, да обсъди с местното управа да види какво точно става и дали причините са такива, каквито вие изтъкнахте в този случай. Има открита нелоялна конкуренция, така че е добре да дойдете на място и на терена да видите какво точно се случва. Добре, тогава сега ще дам думата отново на представителя на комисията. Да, ако въжи тази покана. С удоволствие ще посетя Валенсия. По конкретните въпроси на заместник-председателя Гилера. Две неща искам да кажа. На първо място, да, имаме търговско споразумение с някои трети страни, но не и с други. Споменахте САЩ. Ние нямаме търговско споразумение с САЩ. Тоест, е, основателно е, че има различни условия за достъп, като си има предвид с кого са сключени споразумения и с кого не. Искам да потвърдя, че екологичните и социалните условия в Южна Африка не са същите като в е, Европейския съюз, но това не е от значение е, за търговските споразумения. Става дума за износ към Европейския съюз. Когато става дума за остатъци от пестициди, например, трябва те да бъдат на същите нива, както са нивата в Европейския съюз. Това трябва да се вземе предвид. И накрая искам да подчертая още веднъж, независимо от това, което казах току-що, че няма статистически доказателства, че има увеличаване на вноса на портокали от ЮАР в периода, за който вие твърдите, че има нанасяне на щети на вашата продукция. Благодаря. Това е наистина проблемна област. Знаете, споразуменията с трети страни с търговски характер са деликатна тема. Същото въжи и за вноса на стоки от трети страни, които в крайна сметка оказват въздействие върху нашите фермери. Не става дума само за Испания и за цитрусовите плодове. Всички ние имаме различни отношения, различно отношение спрямо тези търговски споразумения. Не винаги те са благоприятни за нашите собствени пазари. Съвсем накратко Госпожа Агилера. Да, тъй като приключваме по този дебат, искам да кажа, че изглежда се говорим като между глухи. Искам да подчертая, че в този дебат присъстват представители на сектора, също и съветника от Валенсия също национални институции, които работят с този сектор и които са силно притеснени. Те са няколко дни в Брюксел, за да разискват тези въпроси. Тук в дискусията очакваме участваме в тази дискусия евродепутатите, но искам да кажа, че регионалните власти също правят каквото е по силите им, за да разрешат проблема. Бих искала да отдам дължимото на техните усилия. Благодаря, господин председател. Благодаря. Приключихме работата по тази точка. Бих искал да помоля представителя на комисията за нещо. Бихте ли могли да се опитате да разговаряте с земеделци, с представители на този подотрасъл. Тук в залата има хора от съответните засегнати райони. Много бих се радвала, ако разговаряте на четири очи с тях. Между другото, може да останете и за следващата точка, тъй като и тя е важна. Радваме се, че господин директора е тук за какво ще говорим за различните търговски споразумения. Комисията отговаря за търговските споразумения. Имаме много, знаете, чувствителни селско-стопански продукти, които са засегнати от търговските споразумения. Много често се стига до конфликти, между различните комисии, когато се преговаря по бъдещи търговски споразумения, както и по текущи споразумения. Искам да спомена комисията Инта. Знаете, ние работим в сътрудничество с нея. Мисля, че е важно сега да получим информация за нашите търговски взаимоотношения с трети страни и какво е въздействието върху общия ни вътрешен пазар. Вътрешният пазар е нещо много ценно. То е ценност, с която разполагаме и съответно трябва да милеем за него и да го пазим. И това не трябва да се забравя, когато се дават насоки за търговските споразумения. Много неща могат да се обсъдят. Често сме споменавали земеделието в различен контекст. Комисария тази сутрин също говори по много различни въпроси. В пленарна зала също се обсъжда връзката между търговските споразумения и земеделието. Мога да спомена Украина, например, преговорите а, с Украина месото, внося на месо. Знаете, че преди време имаше проблеми с някои пилешки разфасовки. Съответното оформяне на разфасовките в Украина води до там, че вноса на конкретния продукт попада в различна категория и съответно той не подлежи на съответните изисквания. Има и други въпроси. Е, има и други продукти от Украина, които е, будят е, тревога. Много продукти идват от някои конкретни части на Украина и после се разпространяват в целия Европейски съюз. Искаме да чуем и за Меркосур. Искаме да чуем и за преговорите с Австралия. И на последно място, но не и по значение, искаме да разберем малко и за Брексит. За това е, ще ви дам думата съвсем скоро. Знаете, че основният проблем във връзка с Брексит е проблема с границата между Ери и Северна Ирландия. Въобще много сме благодарни. Надяваме се, че ще говорите по всички тези въпроси. Благодаря, господин председател. Последния път, когато имах удоволствието да съм тук сред вас, е, беше доста отдавна и от тогава се случиха много неща в областта на търговията. На първо място, четири споразумения за свободна търговия или ССТ бяха сключени и скоро ще влязат в сила с Япония на 1 февруари, с Сингапур. Днес е, комисията Инта ще гласува по това споразумение. Споразумението с Виетнам е сключено. Очакваме то да влезе в сила преди края на годината и споразумението с Мексико също преди края на настоящата година. Всички тези четири споразумения с Япония, Сингапур, Виетнам и Мексико са приветствани от нашите държави членки и от Копа Кожека и другите селско-стопански заинтересовани страни. Много от тези споразумения, даже всички те, ще защитят нашите производители. Ще получим защита на 200-300 продукти с ЗНП и ЗГУ защитени географски указания, защитени наименования за происход. Знаете, че по отношение на Япония това е много важно. Европейския съюз и Япония представлява едно изключително голямо търговско споразумение. Това е най-голямото споразумение в страни от единия пазар на Европейския съюз. То представлява 30% от световната търговия. По отношение на текущите преговори, няма кой знае какъв напредък с страните от Меркосур. Вероятно, някои от вас ще се зарадват на тази новина. Не се знае кога ще приключат преговорите. Не мисля, че по-настоящен политическия климат е подходящ за да се сключи едно такова търговско споразумение. Да не говорим, че наближават избори за Европейския парламент. Знаете, че има и ново правителство в Бразилия и не се знае какво смята бразилската страна по едно такова споразумение ЕСА Меркосур има големи различия в областта на селското стопанство, във вижданията за селското стопанство между Меркосур и ЕСА. Ние искаме страните от Меркосур да направят сериозни отстъпки за нашите приоритети, зехтина, млечните продукти, месото. Още нямаме и първи предложения за достъп до пазарите. Ще ви дам информация, вероятно, едва след лятото. Що се отнася до споразуменията, за които говоря, а именно с Австралия и Нова Зеландия, вече сме казали, че няма да се постигне напредък, докато не, те не отстъпят малко по отношение на защитата на нашите географски указания. В Азия, Индонезия, Преговорите са някъде по средата, но се забавят поради европейската позиция относно памовото масло и обезлесяването. Това страшно много дразни индонезиците, филипините и Тайланд. Е, прекратихме преговорите по политически причини, причини свързани с човешките права. Малайзия, те замразиха преговорите, защото не са убедени, че е от интерес за тях да имат е, такова споразумение с ЕСА. Мисля, че те ще си променят мнението, като влезе в сила споразумението с Виетнам и видят какъв достъп има Виетнам до нашите пазари. Споменахте и САЩ, господин председател. Представихме на съвета един мандат за водене на преговори, но само по промишлените мита. Нищо не се казва за селското стопанство и за нетарифните бариери. Този мандат отразява споразумението между председателя Юнкер и президента Тръмп. Споразумението, знаете, е от лятото, а именно да се търси възможност за договаряне на ограничено по своя обхват споразумение, от което се изключва селското стопанство. Знаете, че в Америка има изключително голяма чувствителност по въпроси, свързани с географските указания, морското дело и други. Чакаме зелена светлина от съвета. САЩ също работи по финализиране на своя мандат за преговори с ЕС. Техният мандат е напълно различен от нашия. Те поставят акцента върху селското стопанство, е, поставят акцента върху нашите, нашите санитарни и фитосанитарни разпоредби. Това на практика е ТПТИ 2.0. И много трудно да се види как може нашите диаметрално противоположни виждания, как може те да бъдат а, е, а, е, сближени някъде. По отношение на автомобилните части, а, мисля, че може съвсем скоро климата в тази област много да се влуши, направо да се отрови. Споменахте някои двустранни въпроси. Имаме мандат да преговаряме с Украина относно бъдещите бъдещия внос на пилешко месо, птиче месо. Ще въведем таван на вноса на пилешки гърди от Украина – това ограничение ще се включи в рамките на тарифните квоти за пилешки разфасовки, разфасовки на пилешки и гърди. Съответно, вратичката, за която вие споменахте, ще бъде затворена за винаги. По отношение на САЩ, още веднъж, по-настоящем аз активно водя преговори относно квотата за внос на говеждо без хормони водим преговори, те са доста напреднали. Стремим се към справедливи квоти. Надяваме се, че ще стигнем до обща позиция след седмици, а не месеци. Ако не успеем да стигнем до споразумение с САЩ по този въпрос, ще се върнем към темата за санкциите на вноса, както и към евентуално премахване на квотата за САЩ за внос на говеждо. По отношение на Ориза – защитата за срещу внос от Камбоджа и Миянмар. Механизмите за защита бяха въведени на 18 ноември, само преди няколко, 18 януари, извинете, само преди няколко дни. Съответно, сега има заменяне на безмитната квота за внос на ориз. 175 евро за тон ще е митото, и тази система ще излезе от сила след 3 години. Това действие е основателно. ЕС много трудно и много рядко задейства предпазни мерки, но в този случай, както вече казах, мерките са основателни. Цената или по-скоро дела на пазара на Орис за европейските производители падна 60% беше той в миналото, 30% е в момента. В същото време вноса се е увеличил с 90%. И се вижда, че има пряка причинно-следствена връзка между вноса от тези две страни на ниски цени и падането на конкурентоспособността, намаляването на тази конкурентоспособност и е, намаляването на дяла на европейските производители. Съответно, ние въведохме този предпазен механизъм, който ще е валиден 3 години. И а, е, накрая, двустранен случай, испанските маслини за консумация. Знаете, че са въведени мита от страна на някои държави, абсолютно неоснователно. Сега започваме да, да търсим възможности за производство срещу САЩ в рамките на СТО. За САЩ става дума. Като говорим за СТО, там работим по три фронта. На първо място искаме да реформираме системата за разрешаване на спорове, искаме да има по-голяма прозрачност. На второ място, заедно с САЩ и Япония, се опитваме да е, създадем по-ясни правила относно индустриалните субсидии, както и принудителния трансфер на технологии и кражбата на интелектуална собственост. И на трето място водим преговори по рибарството, електронната търговия. Не очаквам в СТО да има обаче селско-стопански преговори е, в рамките на следващата година. Вероятно и е възможно да има такива след следващата среща на министрите през 2020 година. Целта е да намалим влиянието на тези членове на СТО, които работят така, че се изкривява конкуренцията. Естествено, зелената котия искаме да се запази непокътната. Знаете, тук има връзка с преките плащания. Брексит. Много сложна тема. Голяма бъркотия. Ако Великобритания се съгласи да приеме споразумението за изтегляне, тогава можем да имаме, както казват германците, мир в долината в продължение на няколко години. Вероятно, търговията в областта на селското стопанство и храните между ЕС и Великобритания няма да се наруши. Великобритания на практика ще остане член на Митническия съюз и единния пазар, докато не бъде договорено новото споразумение. Не знаем доколко ще е всеобхватно това. Ако има обаче твърд Брексит на 29 март, ще има невероятни сътресения за селското стопанство и храните. 40 милиарда изнасят 27-те страни на ЕСА към Великобритания. Великобритания изнася продукция на стоеност 15 милиарда в останалите 27. Това е страшно много. Когато говорим за животински продукти, в някои случаи има много високи тарифи за тях и има много сериозни разпоредби, свързани с е, здравето на животните, безопасността. В това отношение, ако има твърд Брексит, няма как е, да не въведем е, тези строги изисквания, тъй като те се предвиждат в рамките на СТО. Те са част от нашите задължения, поети в рамките на СТО. Съответно, ще има проверки за здравето на животните за всяка една пратка към останалите от ЕС, вероятно и Великобритания ще направи същото, съответно разходите ще стигнат до тавана, ще има нарушаване на съществуващата система. Ние работим по всички сценарии, искаме да сме подготвени дори и за този най-лош сценарий. В рамките на ОСП има известни инструменти. Комисар Хоган говори за тях тази сутрин, аз отсъствах но знам, че е говорил за тях. Имаме инструменти, за да смекчим въздействието, както направихме, когато беше въведено руското ембарго. Знаете, то засегна износ на стоеност 6 милиарда евро. Въпреки това обаче въздействието върху фермерите и производителите ще бъде изключително голямо. Благодаря, уважаеми господин директор. Сега ще се обърна към колегите. Първо ще дам думата на господин Хойзлинг. Е, господин Кларк, благодаря за посещението ви. Проследихме и предходния дебат и господин Хоган сутринта каза, че няма дъмпинг по линия на вноса. Питам се дали това е вярно а, мисля, че такъв съществува. Сега за ТТИП 2. Мисля, че Европейския съюз сериозно ли смята че ако свалите част от темите за преговорите за авто, автомобилните изделия, нали, ясно е какво следва може да се очаква САЩ да кажат а, няма да говорим за земеделие. Похвалихте японците, а, но защо то те започват, те възстановяват китолова. Това не, следва ли да влезе? Тези неща се пропускат някакси. си за Виетнам. Писали сме на комисията. Има нерешено от основателно съмнение, че през Виетнам се доставя незаконно отсечена дървесина от Камбоджа, която идва в Европейския съюз. Нали? Говорим за спиране на законния внос. Това, което наистина ме подразни, казахте едно изречение за Меркосор е, по време на европейските избори. Според мен е скандално е, да продължим с десните радикали. Е, те не се интересуват от е, обезлесяването, от правата на човека, от правата на жените. Просто хей така да игнорираме е, това поведение. Ми не съм съгласен. Е, Казвате, че с Юго-Источна Азия прекратяваме преговорите заради човешките права. Тук можем ли да си затваряме очите? Два пъти писахме до ком... председателя на комисията, до госпожа Могерини, до еврокомисаря по търговия Нямаме отговор до ден днешен. Мисля, че трябва ясно да покажем, че не можем да се държим сякаш нищо не се е случило, а като го водим за внос на говеждо месо или знам ли друго какво, да, да преговаряме сякаш няма промяна в политиката, това е драматично, дори да не се чуе една критична дума от европейското правителство. Наистина съм неприятно изненадан. Бихте ли се спрели на този въпрос? Господин Дела, госпожа Дела е благодаря, ще бъда кратка, господин Нещо съвсем простичко ще кажа. Бе, е, без оглед на това какво ние искаме или не искаме в е, земеделието и прехраната в Европа, се питам защо комисията не реагира по въпроса за биогоривата. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Кларк. Благодаря ви за интересната информация, която ни предоставихте. Представихте ни ситуацията. Току-що приключихме дебат по ефекта върху сектора на цитрусовите плодове от вноса от ЮАР. Ние считаме, че има връзка и то значителен ефект Проблемът с тези споразумения е следният. Разликата в нивата на производство и нивото на взискателност. Попитах представители на комисията дали има реципрочност, дали има същите изисквания, които прилагаме в Европа при производството на цитрусови плодове и други, се прилагат и в ЮАР, Бразилия. Очевидно е, че те са различни, не са еднакви. Освен това, има различен климат, има различни условия. Ние също в Европа имаме много взискателно общество, което изисква продукти, които отговарят на изискванията за растителна защита. И така ние имаме високо изисквания за производство в Европа, но няма същите за трети страни, така че се получава в някои случаи дъмпинг. Вече от години не се прави достатъчна оценка на ефекта от сключването на споразумение за свободна търговия например с държавите от Азия по отношение на ориза. Това вече се наблюдава от години. Това засяга селските стопани. Как можем да разрешим тези въпроси? Зная, че има въпроси, които не са в вашата компетенция, но ние имаме стандарти, които трябва да се прилагат на пристанищата от митниците, които имат компетентности в тази сфера но всяко национално правителство прилага различни критерии при прилагането им. Държавите, регионите договарят протоколи, освен големите споразумения, договарят и протоколи, където се налагат изисквания. С САЩ нямаме споразумения и сигурно няма да имаме такова при настоящата американска администрация. Тоест има разлика но има само два, две пристанища, през които могат да се внасят портокали, докато в Европа може да се осъществява внос на портокали през всички пристанища. Така че има проблем с държавите, с протоколите, с митническия контрол, с прилагането на общите стандарти. За това има такъв отпор към тези споразумения. Господин Агнио има думата. Благодаря за посещението ви, мистър е, господин Кларк. Е, доста депресиращо звучи, като изхождайки от вашия пост. Радвам се да чуя, че комисията наистина отчита възможностите за варианта на Одил по време на Брексит. Вие ни посочихте конкретни цифри. 25 милиарда евро не, не, по отношение на храната са в, не, в минус. Това е разликата между в търговския баланс Европейски съюз а, а, Великобритания. А за това стоят много работни места, да не забравяме. И се надявам, че хората, които а, са виждат, че раб... местата им са заплашени, ще престанат да упражняват натиск върху Великобритания и господин Барниев и ще потърсят наистина прагматични решения и ще подкрепят такива. Е, в Великобритания се говори за сериозно намаляване на храната, за недостиг на медикаменти и така нататък. Знаете, че Европейския съюз има споразумения с СТО в други страни. И аз е, не предполагам, че изнасяте до... Това означава ли, че е, износа на храни и медикаменти в тези страни е много скъпо или много трудно. Но аз знае, че вие изнасяте е, такива стоки в Европейския съюз, особено лекарствените средства са наистина необходими всяк. Надявам се да се постигне решение през следващите седмици по този наболял наистина въпрос. Е, следващо изказване. Благодаря. Вярно и Искам, казахте, че европейското земеделие и не присъства в търговските договорности с САЩ но всъщност в последните месеци имаме много сериозно увеличение на американския внос на земеделски продукти. Това е тревожното, какво да предвиждаме за бъдеще. Освен това, имаме сериозна зависимост в някои, ем, с някои стоки от Америка. Това е в пълен разрез с това, което чуваме и очакваме от ТСП. Да не говорим за е, екологичното отражение на вноса. Комисията ще вземе ли мерки и ще приложи ли санкции за неспазване на екологичните стандарти? Защо гов, гов, гов, това ще бъде една опасна и нежелана конкуренция за нашите производители. И освен това, как очаквате от нашите земеделци да прилагат и изпълняват нормите, които не въжат за трети страни и как те при положение, че те са и в техен ущърп на пазара. Председателят благодаря. Имам думата за отговор. Да, ще се опитам да дам отговор на всички многообразни въпроси и коментари. САЩ първо. Намерението на комисията е да изключи земеделието и селското стопанство от всякакви бъдещи преговори с САЩ. Това бе изрично договорено между господин Юнкер и президента на щатите Тръмп и смятам, че ще се изпълнява. Соя от САЩ нуждаем се от този продукт за фураж, за нашето животновътство. Това, което става е, че Бразилия и Аржентина са наши, бяха наши вносители и бяха заместени с американска соя, която бе 15% по-ефтина, отколкото в миналото. Както виждате, пазарът реагира на факта, че има американска забрана за износ на соя за Китай. Господин Хойслинг спомена Япония. Не мисля, че има сериозни проблеми при приложението и изпълнението. То тук що влиза в сила. Факт е, че има много кратък интервал за вносители от Япония да искат лицензии за внос на европейски сирена, но те са наясно с това, говоря за вносителите, и те съответно бързо внасят своите кандидатури. Виетнам и риска от незаконен внос на, на дървесина и други стоки – Полин през Виетнам съществува много сериозна, много сериозен ем, доклад на работна група за отношенията с Виетнам и специално за такава незаконна на практика контрабанда и е, мис, една от комисиите на парламента, с която аз разговарях вчера, се занимава с този въпрос и тяхното заключение, че Европейския съюз е, добре се справя в взаимоотношенията с Виетнам за решав на този проблем. Меркосур накрая. Мисля, че ще трябва да изчакаме и да видим какви, каква ще бъде новата политика в Бразилия по отношение на човешки права, устойчивост устойчивост, е екология, но съветът на Европейския съвет ще вземе решението за преустановяване или прекратяване на е, преговорите с Меркосур, ако говорим за ако има нарушение или неизпълнение по тези въпроси. Госпожо Агилера, вие споменахте нещо, за което стана дума и при цитрусите. Е, че трети страни не отговарят на нашите строги стандарти. Това не е вярно. Всички имаме договори за свободна търговия. Това означава, че вноса трябва да отговаря на същите стандарти като европейските стоки. Просто и ясно. Ние искаме да действаме недискриминационно. Вносът от е, Северна Африка трябва да е точно толкова безопасен за потребителя, както ем, портокалите от Валенсия да отговаря на същите изисквания изисквания и ние много държим е, и се гордеем с тези изисквания, които се отнасят и за европейски и за чуждестранни вносители. Мисля, мога спокойно да кажа, че имаме най-строгите изисквания. Какво още? Относно гаранциите за правата, постави се и този въпрос. Още преди 4 години една държава членка поиска от нас да включим този момент, за да намалим вноса от Камбоджа и Миянмар. Комисията проведе проучване е, много солидно относно това, условията в това отношение. Е, отговора беше отрицателен. Към онзи момент а, е, нямахме драмати, сериозно увеличение на вноса и всяка промяна в а, а, цената на европейския ориз би била неприложима спрямо вноса. Това беше така. Сега е различно. В този случай ние прилагаме едни и същи критерии. Вносът се отразява пряко върху европейското производство, така че в включваме а, а, гаранцията. Тоест, мисля, че сме коректни. Използваме гаранцията, когато е необходимо. Ако причините за затрудненията на европейския пазар са различни, трябва да приемем и това и да не ги приписваме там, където не са оправдани. Господин Агньо направихте по-общ коментар относно рисковете и отражението на е, така наречения хард Брексит. Не е в рамките на моя компетентност, нито на е, нивото ми е, в иерархията да ви дам все, задълбочен и всестран отговор. Знам обаче, че се правят, е, предприема подготовка е, за осигуряване внос на лекар, доставки на лекарства. Е, аз също чета британската преса. Бе постав, поставен въпроса за риска да се включи земеделието в бъдещи търговски споразумения Европейски съюз САЩ. Мисля се пределно ясно заявих, че комисията не предлага, напротив, предлага да се изключи а, земеделието в тези споразумения и съм твърде напълно убеден, че съвета ще ни подкрепи. За по-общия ви въпрос, дали не можем системно да изключим земеделието от е, свобод... споразумението за свободна търговия, отговора е не. Поред причини. Първо, е, трябва да отговаряме на изискванията на СТО, да е, включим около 90% в е, договорите за споразумението за свободна търговия. За много партньори това е важен, земеделието е важен момент, значи изключим ли го, падаме под 90%. Второ, но за много от нашите партньори земеделието е първо приоритет и без земеделие не би имало споразумение. Щем не щем, казвал съм го и друг път пред вас, нашите споразумения с останалата останалите страни не включват само земеделие, но и други изделия, обществени поръчки, инвестиции и така нататък. Трябва да приемем, че земеделието е част от преговорите, особено ако е приоритет за трети страни. И трето, ние имаме все по-голям интерес лично Европейския съюз да включим земеделието в тези е, споразумения, защото Европейския съюз стават все по-конкурентоспособни. Не говоря за затрудненията на фермерите на вътрешния пазар, това е друго. Но когато говорим за износа, ние имаме е, сериозен търговски излишък като най-крупен износител на земеделски стоки. Ползваме се с изключително добро име предвид е, нашите изисквания за качество и безопасност. Преди 10 години 7% от европейската земеделска продукция се изнасяха. Сега са 12,5%. т.е. земеделската продукция става все по-важна като износ, износен артикул. И ние имаме сериозен интерес в повечето а, споразумения за ССТ да включваме а, различни изделия, вина, зехтин, свинско месо и така нататък. И още една причина, поради която не трябва да се притесняваме да включваме земеделските изделия в споразумението за свободна търговия. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален директор. С това изчерпахме днешния дневен ред. Позволете ми да благодаря на генералния директор, да благодаря на всички вас, които останахте до края на заседанието. Днес е четвъртък, мнозина от вас е, трябва да пътуват. Закривам това заседание. Следващото ще бъде на 29 януари. Желая ви приятен път!